Okay, friends, we'll start the voting in a couple... И така, колеги, ще започнем да гласуваме след няколко минути, затова моля ви да заемете местата си, да приготвите картите си в устройствата пред вас. Are you ready to vote? On item 14, uh, mobilization of the European Globalization Adjustment. И така, стигнахме до точка 14 мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към а, глобализацията. Заявление от Фиат Ауто Полша. За. Против. Въздържали се. Всички гласуваха ли? Електронно гласуване за Моля ви, картите в устройствата за електронно в устройството за електронно гласуване сте пак става а, въпрос за, гла... за важно гласуване, край на гласуването. Приема се 43 за, срещу 3 против. Следва мобилизиране на средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Заявление от Гърция. Начало на гласуването. Край на гласуването. 43 срещу 5. Приема се. Точка 16. Air France. За. А, начало на гласуването. Край на гласуването. 40 in favor. 40 за, 5 има против, приема се. И така стигаме до годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 година. 88 изменения има и 7 компромисни изменения. Господин Мат Калтан искаше да направи няколко бележки. Да, благодаря, госпожо председател. Иска ми се да кажа, че господин, господин Казай е, имаше е, любезността да ни включи към компромис А и С, което ние приемаме с радост и затова ще го гласуваме и се радваме да за възможността да участвам в този компромис. Чисто просто. А, просто да може. А, мобата ми е да го отбележите в протокол от днешното заседание. Благодаря, госпожо председател. Добре, ще го включим в протокола, каза председателката, и така да гласуваме компромис А за против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Господин Ленат. Във връзка с предишния въпрос искам да подчертая, че в моя списък за гласуване не са включени тези елементи в компромиса и също бих искал да помоля това да се включи в протокола. Добре, казва председателката, ще бъде включено и това в протокола. Същото се отнася и за СНД. Добре, значи три коментара в протокол до момента. И така компромис Б. Не, извинявайте. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка с електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. При изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност проверяваме 27. Начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. 33 за, 14 против, приема се. Изменение 28 за, всъщност отпада 28, извинявайте, 29. То също не се приема. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3, изменени 33, 34, 5 и 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за против въздържали се приема се. Изменение 40 за против въздържали се отхвърля се. Но можем да проверим и с електронно гласуване. 40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 въздържали се, приема се. 48 за първата част всъщност. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. А сега втората част на 48 за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверяваме електронно втората част на изменение 48. Край на гласуването. А всъщност се отхвърля. Изменение 49. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се, хвър... а, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 63 за, против, въздържали се. Това ще го проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. От ДНП има един глас повече. Има някой заместник явно. Сега вече е всичко наред. Отхвърля се. Минус 27. Извинение 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 73. Край на гласуването. 31 за. Приема се 74 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Всъщност, извинявайте, приема се, казва председателката. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 87 за. А, извинявайте. Всъщност това е отпадък от изменение, така че окончателно гласуване по целия доклад електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. 39 за, 7 против. say, uh... И сега искам горещо да приветствам тези, които ще участват в бързото изслушване по повод на събитието за младеща. Излъчва се по интернет то, така че може да коментирате онлайн. Хаштагът е iHearings. Виждате го и на екраните, всички публикации в Twitter ще бъдат публикувани тук, на тези екрани, срещу и зад мен. И едно съвсем кратко въведение. Рикардо Ибара, вие сте от Испания. Йонатан Марк, вие пък идвате от Германия. Кайда Клева от Словения и Йохана Ниман от Финландия. Тези четирима млади представители ще бъдат част, решителна част от нашето бързо изслушване, възможност за нас да се а, върнем към тези млади европейци, които, с които се срещнахме преди европейските избори и ние ще го направим. Ще го правим през следващите 5 години. Така че това е една първа от много възможности, с които, в които отново ще се срещнем с вас и ще чуем това, което вие искате да кажете. И така ще дам думата първо на Рикардо. Две минути. И след това, а, значи ще чуем нещо много а, очарователно. Благодаря. Благодаря ви. Аз бих предложил маршал план за млади хора за създаване на работни места и това трябва да се разглежда в контекста на економическата и финансовата криза на Европа. Затова смятам, че ние не се нуждаем от малки проекти или малки програми, а от една много голяма и мащабна програма. План Маршал за млади хора. Е, би трябвало да помислим за това дали са достатъчно гъвкави нашите е, правни е, системи, дали са достатъчно гъвкави законите в това отношение, за да се създаде повече заетост. Необходими са повече инвестиции. И така както след Втората световна война се използва тази форма, плана за възстановяване на Европа след войната, е хубаво. 2% от БВП всяка година да се отделят за иновации, за инвестиции, за предприятия, малки, средни, за да се подпомогне економиката като цяло е, економическият е, е, съвет на нашето движение смята, че са необходими 6 милиона работни места за Европа, наред са съществуващите и 2% инвестиции от 2% от БВП. За да се постигне напредък в економиката като цяло в малкия и средния бизнес. Необходими са кредитни линии, е, които е, очевидно не е достатъчно да се отпускат само от Европейската е, Централна банка. Необходими са дългосрочни кредитни линии за младото поколение в продължение на 30-40 години. Благодаря на Рикардо, а сега да чуем и реакцията от залата. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека да ви поздравя за тази инициатива. Младите хора се нуждаят от подкрепа, а Европа се нуждае от млади хора. И затова ние смятаме, че е много полезно това, което те правят в институционален контекст. Вашата идея наистина е забавна, бих казала. Сега се говори отново за план Маршал за Европа, но предназначен само за младите хора. Добре, приемам, че това е само името, но естествено би трябвало да знаем от къде са хората, е, тези млади хора, е, дали са от регионите и държавите, в които има дългосрочна младежка е, безработица. Има немалко различия между държавите членки в Европа. Въпросът ми е как според вас могат да се решат именно тези различия. И вие предлагате 2% от БВП да се отделят именно за инвестиции, за иновации, за научни изследвания и на тази база вече да се подкрепя и економиката, която да създава работни места за младите хора. Как точно ще стане това? Благодаря ви. Благодаря е, за възможността да говоря пред вас и преди да стана е, член на е, платформата. Е, която представлявам тук пред вас, аз също съм мислил за това как трябва да се промени Европа. Хубаво е, естествено, да се подкрепят е, младите хора. Ние в момента събираме подписи е, сред е, населението, именно в полза на идеята нов е, план Маршал, който е, да засили възможностите на Европейския съюз. Необходимо е да се решат проблемите на младежите в Европа. Моите колеги и аз виждаме проблеми също по отношение на сближаването. Проблем, който и вие засегнахте във вашето изказване. И аз мятам, че именно когато а, действително мобилизираме силите на всички а, е, европейски държави, а, е, ще можем да а, е, се придвижим напред. Може би е хубаво да помислим и за някакви данъци, които да влизат в бюджета за иновации. Нека да чуем още едно изказване, още една реакция. Да, очевидно ще трябва да се направят много изменения. Трябва да се погледнат е, и разходите. 150 153 милиарда евро са разходите от младежката безработица. В крайна сметка една голяма част от тези разходи би трябвало е, да се е, покрият, ако се подобри е, ситуацията по отношение на събираемостта на данъците, когато по-ефективно се преодолеят порочни явления като укриване на данъци, корупция и така нататък. Въпросът е как точно ще се развиват производствените модели на някои от страните, в които неизбежно трябва да се предприемат реформи. Благодаря ви. Аз смятам, че е, е, трябва да се пести трябва да се економисва, но и економиите и рестрикциите в крайна сметка засилиха проблемите на младите хора. Така че всичко трябва да се прави с мярка. Трябва да видим как могат да се оздравят бюджетите на държавите членки и откъде могат да се намерят средства за инвестиции. Необходими са реформи в здравеопазването, за да се отдели повече внимание на най-засегнатите от економическата и финансовата криза групи е, в населението, а младежите са всъщност, е, може би, най-потърпевшата група и затова е необходимо да се инвестира повече е, в младото поколение. 6 милиарда евро е младежката гаранция. Това е много по-малко от е, тези 153 е, е, милиарда, за които стана дума тук. Препоръките на европейските институции би трябвало да включват и едно по-активно е, участие на младите хора, повече ангажимент сред младежите. Трябва е, да се провежда една много активна политика за достъп до пазара на труда и да се предприемат превентивни мерки, за да не навлизат все повече млади хора в групата на безработните, за да не изпадат под прага на бедността. Необходими са активни мерки за подобряване на стандарта на живот промени са необходими и в данъчната политика, и в бюджетната политика, дългосрочни инвестиции, международна солидарност е, за е, предотвратяване на е, бедността. Благодаря ви. Благодаря, благодаря, Рикардо, за предложенията. Аз съм съгласна е, с е, тях. Необходимо е да насочим вниманието си към младите хора днес в много по-голяма степен, отколкото е, до сега. Младото поколение ще допринесе в крайна сметка за развитието на нашето общество. Имате ли предвид нещо във връзка с схемата за младежката гаранция? 25 милиарда са отпуснати вече. Предстои да се предстои втория транш от 10 милиарда. Вие споменахте образованието. Имате ли някакви конкретни идеи за е, използване на средствата за подобряване на е, и повишаване на квалификацията, за предоставяне на повече умения, е, знания, които се търсят на пазара на труда. Вие споменахте нещо за образованието, но не го свързахте с работодателите, с потребностите на предприятията. Да, действително, като имаме предвид огромния размер на разходите, е много важно как рационално да използваме средствата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, Рикардо. Благодаря ви за изложените идеи. Освежаващо е наистина да се чуе такива неща от устата на младите Твърде често оставаме с впечатлението, че самите те, младите, не знаят какво става предвид бюджетните съкръщения и като ви слушам да говорите против бюджетните ограничения, се чувствам много окръжена. Аз бих ви попитала следното. Обстоятелството, че производителните капиталовложения в държавите членки днес са е, не са извадени от е, калкулацията или от изчисленията за бюджетния дефицит. дефицит. Предвиждат се 300 милиарда от новата комисия за инвестиции с е, възможност тези 300 милиарда да се изключат от бюджетния дефицит, но инвестициите, които се правят от самите държави членки, ще се смятат за бюджетен дефицит. И аз бих искал да чуя вашето мнение по въпроса. Понякога нали, ние желаем да, да харчим средства за благоденствието, в културата, в образованието, за бъдещето, а производствените капиталовложения също са насочени към бъдещето. И аз бих искал да чуя какво мислите вие по този въпрос. Ще посветя е, не бих искал да навлизам, прочим, в е, е, територията, която ще си изкажат другите колеги, е, в това число финансирането на обучението и образованието, но лично аз смятам, че за да се гарантира прехода от образование към трудова е, заетост, трябва да се финансира образованието. Да, да не се отежнява бюджетът на младите, по време на образованието, е, така че те след това да бъдат е, е, и принудени да търсят всякаква работа, просто за да се издължат. Що се отнася до капиталовложенията е необходима последователност. Наистина говорим за бъдещето на Европа и за него трябва да се инвестира. И не можем да допуснем младежите да поемат тежестта на дълга следващия докладчик. Аз е, ще спра вниманието ви на предприемачеството. Стигаме до извода, че младежите са огромен неосвоен ресурс в това отношение. Но предприемачеството, разбира се, не може да бъде единственото решение на огромната младежка безработица в Европа днес. Ние установихме две главни препятствия пред предприемаческата инициатива на младежите и първото препятствие е липсата на знания какви са рисковете, как се става предприемач, е, какви са социално-осигурителните механизми, как да се справи човек с бюрокрацията, достатъчно ли е човек да има една единствена добра идея. Второто препятствие, знаете, е достъпът до финансирането, до, до кредитирането и това е проблем част от по-широката економическа реалност в Европа днес. Що се отнася до знаният, аз бих предложила да се излезе с ясни препоръки за включването на предприемачеството в формалното образование, средното и висшето. Да се, да се представя информация за възможностите, но и за рисковете за евентуалните социално защитни механизми. И това трябва да се съчетава с някаква подкрепа, някакво съдействие, особено за младите студенти. Чрез знанията може да се насърчава предприемачеството, освен това трябва да се създаде атмосфера, в която неуспехът да се толерира младите е, могат да се провалят, така както е, по-възрастните. Обикновено на младите обаче не се прощава така лесно. И посланието, което ние носим е, е едно. Наистина, предприемачеството е ключ към решаването на проблема за безработицата. Следващия докладчик. Много е хубаво, че така открито се говори за младите предприемачи. Ние трябва заедно да търсим общи решения на общите проблеми. И повече от всичко трябва да мотивираме младежите. Да осъзнаят, че бъдещето е тяхно, че на тях залага Европейският съюз. Аз напълно споделям е, казаното от вас. Тук казвате две главни препятствия. Липсата на знания – и аз а, е, е, съм сред основните привърженици на е, обогатяването на образованието, на формалното образование с такива знания. Необходимо е също така младите да разполагат с професионални консултантски услуги, когато решат да създадат свое предприятие. Като се започне от материалното снабдяване през наемането на работна ръка, е, до е, пазарната реализация и прочие. Аз е, пряко познавам тези неща, ръководя консултантски услуги през Търговска палата за жени предприемачи. Повечето от тях са млади. И наистина те се нуждаят от повече от кредит. Нуждаят се от добър съвет. И това трябва да се, да се акцентира. Само един въпрос имам към вас. Ако сте принудени да избирате между професионални консултантски услуги от една страна и финансиране от друга, като альтернативи, кое бихте предпочели? Да, можете, Йохана, да отговорите на този въпрос. Е, one of the vice chairs. Не, да чуем една от заместник-председателките тук на, на сцената. Здравейте! Е, приветствам всички ви и ви благодаря за е, дадените идеи. Е, очаквам да работим заедно наистина тук по тези въпроси в парламентарната комисия. Гласът на младите трябва да бъде чут и благодарим ви, Яна. Благодарим ви, благодарим ви за това, че наблегнахте на темата за предприемаческия дух, което е нещо изключително важно ако желаем да помогнем на младежите. Важно е младежите да освояват умения и знания за предприемачество, разбира се. И преди всичко да поемат отговорност, да поемат в ръцете си своето бъдеще. И подобно съзнание липсва, прочим, в Европа, и то не само сред младежите но пък изключително е важно е тъкмо младежите да бъдат по-предприемчиви, да станат предприемачи. Като при това, естествено, разполагат с твърде малко знания и опит за това. Инак има, има много възможности за натрупване на такива е, знания – и аз мятам, че наистина трябва да се започне от училището. Това препоръчваме и на всички държави членки. Чирачеството, например, какъвто механизъм е създаден в Германия. Но да ви питам, не смятате ли, че, че трябва наистина известно съпътстване, известно съпровождане на, на, на младите? С, с съвет. Благодаря, да, съгласна съм. Нещата наистина се свеждат до мотиви, до, до мотивираност, до знания, до нагласа. Е, моите родители са предприемачи и аз е, е, първа ръка знам, че знанията са изключително важни, за да създаде човек собствен бизнес, но това е възможност, която трябва да разполагат всички младежи в Европа. Ето защо този предмет, тази област трябва да се включи още от средношколската скамейка. А, иначе сега да избирам между едното и другото. Не можем да ги отделим. Не може да има бизнес без пари, не може да има бизнес без знания. Естествено, ако <laughs> няма да се създадат повече нови предприятия, само ако повече знаем за това как се създават те. Без пари няма да стане. И да, е, знания и чрез неформалната образователна система. За да могат да бъдат овластени младежите. Благодаря. Е, thank you, Johanna, your second. Благодаря ви, Йохана. Следващата ви идея. Да, връщаме се на повдигнатия по-рано въпрос за, за стажовете, чиракуването. ръкуването а, стажовете са много разпространени сред младежите в Европа днес. 50% от тях са преминали през някакъв стаж. Сега в тези тежки времена, свързани с безработицата, стажът може да бъде мост към заетостта. Но пък има и много проблеми. Само 40% от младите стъжанти получават каквото и да било възнаграждени. 40% работят без договор. 30% не са удовлетворени от качеството на стажовете. 20% работят при неприемливи условия на труд. Може ли всъщност всеки да си позволи да работи безплатно? Дали безплатния труд не измества платения? И всъщност дава ли се по този начин възможност на младите да а, е, а, е, намерят качествена, а, е, качествена заетост? Европейският парламент трябва да издигне силния си глас защита на младите в това отношение. Първо, трябва да има във всеки стаж трябва да има и ясно учебно съдържание. Тук не става въпрос за полагането просто на безплатен труд. И на второ място, разбира се, стажът трябва да бъде възнаграден и на трето място, стажът не може да замества, да измества заетостта. Стажът трябва да завърши с някакви конкретни резултати за, за стажантите. Ние се надяваме на подкрепата на Европейския парламент в тази наша борба. Съветът излезе с а, е, препоръки, но, но сред тях не се споменаваха тези важни съображения, които споделям с вас. Ние призоваваме национално закон... за национално законодателство за стажовете, да бъдат регулирани те, за да се гарантира тяхното качество. Една добра първа стъпка е, би е, било подписването на хартата за стажовете, разработена от Европейския младежки форум. Хелда Стивенс? Dank u. Uh, ik heb met heel veel interesse geluisterd naar de voorstellen van... Uh, благодаря. Много внимателно слушах. Какво имат да кажат младежите за, за чираческите е, схеми, за стажовете. Да, е, ясни са ми проблемите, но трябва да видим каква е целта на един стаж. Наистина, трябва да е, се натрупват знания в практиката. Това всъщност е един стаж. Dus de jongeren moet werk leveren. А вече дали ще има възнаграждение стажа, това трябва да се разгледа във всеки отделен случай. Е, младежът трябва да полага труд, който разбира се е от полза за работодателя. Това е един от начините да се гледа на нещата и съответно такъв един труд следва да бъде възнаграден. Но просто да се допуска, да се взема зададено, че се дължи възнаграждение във всеки отделен случай би било неуместно. Трябва да бъдем по, по-предпазливи е, е, в крайна краща стажът е, е стаж, т.е. трупа се професионален опит. И се допълва академичната работа в, в учебното заведение, в университета. Двете трябва да се обвържат. Как да стане обаче това? Как университета да, така да се каже, да слезе на, на нивото на цеха, на нивото на производството? Of niet, dat is afhankelijk van de situatie. И, и нали, въпросът за възнагражденията бих го оставила с а, отворен край така. А, с, а, и разбира се, а, да се подлагат на опасни и нездравословни условия на труд стажантите, и разбира се, крайно неприемливо. А, всяко място, на което се полага труд, трябва да бъде обезопасено, да, да, да предлага безопасни условия на труд. Таня Гонзалес. Благодаря. Е, наблюдава се ръст на непостоянната заетост, особено в Южна Европа, където имаме безработица до 50%. И стажовете не би следвало да бъдат форма на, на, такъв непостоян, на такава непостоянна заетост е, при ниско възнаграждение и лоши условия на труд. Стажовете наистина трябва да бъдат висококачествени така че да не се превърнат стажовете в безплатна заетост. И трябва, трябва, да, трябва да наблюдаваме условията на труд, работното време и, и други. И, и разбира се, трябва да се направи така, че положения по време на стажа е, труд е, да бъде възнаграждаван, а не всъщност да се издържа самия стажант. Да, да, да плаща от джоба си за, за привилегията, видите ли, да стажува. И, и трябва да натрупаме е, впечатления конкретни от, от практиката, от това, което става в момента. примерно, дали се стига до една верижна стажова заетост, така че човек все не получава постоянна работа. Да, да, стажовете трябва да са от полза, да допринасят полза за младежите и разбира се, условията са различни. Ако става дума за, за студент във висше учебно заведение, висшето учебно заведение се финансира от държавата, наистина възниква въпроса за възнаграждението, но има стажове на, така да кажем, на свободния пазар работодателят не е свързан с висше учебно заведение и, и, и този труд трябва да се заплати. Нали, човек от въздух не може да се припитава. Но това е огромен проблем в Европа по настояще е, След това въпроса за е, възстановяване на е, необходими разноски, това число пътни до работното място ето защо трябва да се приеме е, някакво законодателство, да се уреди законово понятието качествен, отговарящ на, на изискванията стаж. И, и трябва да се създаде някакъв общ стандарт, а не всеки, всеки да си организира стажовете както пожелае. По-настоящем в много случаи говорим за безплатен труд, което разбира се е неприемливо. Благодаря. Петата идея сега ще сподели Джонатан Мак. Благодаря, ще насоча вниманието ви към международната мобилност на владежите. Възоснова на идеите, които бяха формулирани по време на младежката проява в Страсбург, аз предлагам на Европейския парламент да създаде механизми и програми за гарантирането на равни възможности при включването в програмите за мобилност за младежи международни такива програми, като например е, Европейската доброволческа служба, представят огромни възможности за младежите да опознаят различни култури, да освоят чужди езици и в края на краищата да успеят като самостоятелни е, хора на пазара на труда. Редица изследвания сочат обаче, че програмите за мобилност е, са все още за привилегированите представители на средната класа от бялото мнозинство. А за младите роми, за младите е, иммигранти е, някакси няма достъп. Особено липсата на езикови умения е основен фактор на изключването, на недаването на достъп на редица младежи до такива програми за мобилност, макар и официално такива критерии да не съществуват, а и не би трябвало. И предлагам на Европейския парламент да упражни политически натиск, за да гарантира равни възможности е, при, при, при е, изпълнението на програмите за мобилност. Възможно е да се организира езиково обучение, например, за гарантиране на равен достъп. С сравнително малко пари може да се повиши значително програмата за, е, ефективността на програмите за мобилност. Нещо повече, организирането, гарантирането на равни възможности за достъп предполага един е, непротиворечив механизъм на наблюдение и оценка на резултатите, което следователно не може да мине без участието на младежките организации, на мълцинствата, в това число на ромите. Благодаря. Оле Кристенсен. Оле Кристенсен има думата. Благодаря много, Джонатан, за вашите идеи. Мога да ги подкрепя. Смятам, че е много важно да увеличим мобилността навсякъде в Европа и също в програмите, които осъществяваме в Европа. Също така обаче смятам, че е важно да разгледаме условията, в които попадате в различните държави. Как можем да се концентрираме не само към а, а, върху мобилността, но и върху сигурността. Аз съм от Дания, ние много говорим за Flex Security, съчетаването на сигурност и мобилност, но наистина не трябва да пренебрегнаваме страната, с, свързана с социалната сигурност. Благодаря, каза председателката Ламбросун Трулис. Много се радвам, Джонатан, че днес си тук и споделяш с нас твоите идеи за решаване на проблемите на младежите в Европа. Безспорно, твоите идеи могат да допринесат за преодоляване на проблемите но времено трябва да се предпазим от някои модерни форми на експлоатация. В никакъв случай не бива да продължава така, както до сега в резултат на така, възможностите за мобилност, младите хора напускат регионите си и така се обезледяват големи райони в Европа. В никакъв случай обаче, когато те напускат родните си страни, не бива да допускаме в е, чужбина, в друга държава, член на Европейския съюз, да бъдат експлуатирани. Страните, е, които се намират в е, особено тежко положение, на практика прогонват младите си хора, защото не решават проблемите им и отивайки в друга страна, те попадат отново понякога в неизгодна позиция. Благодаря, Йонатан Мак, вашата реакция. Да чуем. Благодаря. Аз силно вярвам в важността и стоиността на програмите за мобилност и за това, че трябва да обсъдим и условията, осигуряващи стабилност и качество за избора на младите. И от тази гледна точка бих подчертал че трябва да внимаваме да не стане мобилността програма за по-високата средна класа и само за определен кръг а, млади хора. Трябва да внимаваме, защото е много важно а, да няма стигмата върху младите, да речем с увреждания или в по-уязвимо положение. Благодаря а сега имате възможност да представите и втората си идея. Много участници в нашето събитие се притесняват за развитието на ксенофобията, расизма и крайно десните движения в Европа. Няма място за такава идеология според нас в Европейския парламент. В Страсбург обсъдихме, че стотици хиляди ромски и други деца са изправени пред дискриминация и сегрегация в всекидневието си, в училищата си. Много от тези идеологии поставят ромското население в, централ, в център на, тези, на тази проблематика и игнорират стотиците години история но няма как да се осъществят някакви промени, ако няма подкрепа от Европейския парламент. Трябва да се осъзнае историческата роля и позицията на сила от наша страна, за да променим каквото е необходимо. В нашето събитие ние повишихме и формираността ам, за ромския геноцид а, и ам, големи брой хора, а, роми, убити и по време на Втората световна война. А, ние бихме искали да се обяви 2 август а, като ден за напомняне за отбелязване на ромския а, геноцид. Това е важно в посоката на дейности за защита на основните човешки права и може да се превърне и в част на, от програмата Еразмус. Благодаря, Ан Сандер. Аз бих искала вече да ви, искам да ви благодаря и, че, и да кажа, че много се радвам да видя тук в Брюксел, след като ви срещнах, поне някой от вас, в Страсбург по а, повдигнатите от вас въпроси, ромите. Въпрос свързан с дискриминацията най-общо. Мисля, че всички сме съгласни и можем да кажем, че действително трябва да се борим срещу дискриминацията, каквато и да била тя. Това е задача на Европейския парламент и смятам, че ние работим в тази посока и вчера повдигнахме този въпрос най-общо, било то а, дали става въпрос за категории като ромското население или пък за хора с увреждания или други. Вие повдигнахте въпроса за Erasmus Plus като програма. Аз, разбира се, съм а, за а, тази идея. Това най-общо, което ни трябва и за младите, и за да способстваме за предприемачеството и за да се борим срещу дискриминацията, трябва ни а, връзка на местно равнище. Често младите нямат информация, нямат достъп до информация, било то за собствените им права или пък за различните програми на европейско равнище, които съществуват, така че ми се струва, че действително нужното е връзка. А, контакт на местно равнище за разпространяване на различните програми и информираността за тях. Следващия оратор има думата. Да, проблема днес е, че а, наистина имаме една младеж, която макар а, да е време на криза, а, успява да се интегрира. Имаме и младеж обаче, която не успява и става обект на а, различни дискриминации. При ромите младите, особено противно на това, което предполагаме, успяват да избегнат своята съдба или семейство и се стават част от различни други мрежи. Така че трябва да припознаем тяхната история, но в същото време да ги интегрираме. За коя история обаче става въпрос? При познаването на идентичността им, но трябва да знаем, че ромите от векове наред са част от европейската история и те също като, ча, като всички нас са част от нашата история, включително, както вие припомните, Втората световна война. И това е много важно признание, което ще ни позволи а, да кажем, че младите, а, че ромите и младите роми включително са европейски граждани. Йонатан, сега вие сте председателят. А, благодаря ви за това, че а, а, говорихте толкова много за въздействието върху живота на младите роми. Някои от тях са толкова тренирани, че а, трудно признаят своята идентичност. През лятото имаше над хиляда млади а, роми, които дойдоха в Краков и в Аушвиц и смятаме, че това е един начин за даване на повече а, права и сила на тези хора. Както казахте и вие, а, има много събития, които са травматични от нашата история, от които а, те са били част. И в миналото се проявявала такава емоция в Европейския парламент, но до момента той не е признал ромския геноцид и аз се надявам, че това ще се случи в бъдеще. Благодаря много. Кая Деклева има думата сега. Седма подред сте вие, представете вашата идея, заповядайте. Благодаря. На първата ми тема е качествени работни места за младите. За да осигурим добър, добър живот на младите, трябва да създадем нови качествени работи за тях. МОД предвижда, че поне следващите две години ще има проблем с заетостта при младите. Това значи 2 милиона млади, които ще се загубят в порочния кръг на безработицата и е важно да има различни. Важно е да се приеме, че младите имат различни ценности и различни гледища. Работните места, които не отчитат това, не са добри. Освен това младите могат а, да се а, повлияят много негативно, включително да изпаднат в депресия. Младите са в много уязвим етап от живота си. Едно решение, което бих предложила аз е ново законодателство в Европейския съюз – споразумение за всички млади, които започват работа. Това е в посока на работодателите и да се очертаят прецизни стандарти за тези качествени работни места, които отчитат всички специфики за младите. Това ще се съпътства с кампания, която повишава информираността и част от това законодателство ще има система за оценка на работодателите, които наемат младите. Младите ще оценяват своите работодатели и ще им дават съвети как да а, ръководят младите, как да им помагат, как да бъдат пример за тях, така че младите да са с принос за обществото, а не в тежест на социалната система. Адам Коза има думата. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с следните думи. Намирам дебатът днес за изключително интересен. Съвсем е, е, кратко се говори за изключително важни теми. Е, аз е, по душа съм млад човек. И в нашата комисия е, ние сме говорили вече по тези въпроси, но е, дебат с младите хора трябва да се проведе наистина тук в тази комисия. През последните години сме говорили много за това, че трябва да се създадат по-качествени, по-добре платени е, работни места. Въпросът обаче е как първо ще е, повишим качеството на образованието. Е, как е, естествено е, младите хора ще могат е, да си гарантират достъпа до това качествено образование и след това вече съответно ще се стигне и до по-качествени работни места. 35% от работните места изискват една по-висока квалификация според данните, които публикува комисията. Нашите млади хора в повечето случаи са добре образовани, е, добре квалифицирани, но дали тази квалификация е, съответства на изискванията на работодателите, би трябвало е, да видим как ще се отрази в крайна сметка развитието на информатиката, на, на влизането на компютрите в економиката, в предприятията, защото те унищожават, за съжаление, работни места. Да, модерните технологии също водят до загуби. Благодаря, Мариан Харкин. Благодаря ви наистина ми харесва, когато някой реагира с, а, а, директно с решението, вместо да говори само за проблема, защото и ние сме запознати много добре с а, проблема. Напоследък имаше един доклад от комисията и в него се каза, че а, за под 20 годишните, 40, 25 годишните, 40% от заетостта а, са времени договорни договори и една трета от тях а, са на частично работно време. Така че за много а, различни елементи става въпрос тази проблематика, включително пенсиите, социалното осигуряване. Тази сутрин в обсъждането си с комисията ние също засегнахме факта, че има а, включително близо 8 милиона души, които са в такива затруднени обстоятелства по отношение за етостта. Йохана също говори за а, предприемачеството. Вие говорихте за различни други аспекти, но ми се струва, че всичко това трябва да попадне в една обща рамка, вероятно с а, нещо като харта за стажовете и бихме могли да се опитаме да накараме държавите членки да включат всичко това, да речем, в добри практики, разглеждам това, което се случва на другите места. И други елемент, за който а, искам да говоря, е да, уменията, а, образованието. Да, има млади, които имат нужда от нови умения, но има и много млади, които са вече добре квалифицирали, а квалифицирания няма работа за тях. Така че има разлика между а, това, а, от което се нуждае пазара и това, което съществува като умения и работодателите трябва да са наясно. Във връзка с първия ви въпрос, ще започна с това, че информационните технологии едновременно създават и вземат различни работни места. Но има и необходимост винаги от някои основни видове заетост от типа на фото и така нататък, но няма млади, които да са подготвени за такава а, заетост а, или пък дори да са готови да се подготвят, а, за да работят подобни а, неща. А, така че трябва да сме готови за промените, които въвеждат технологиите със своето развитие. На второ място въпросът ви, вие сама. А, предложихте, предположихте, че това може да се включи в хартата за уменията, но също така това трябва да се разгледа на европейско равнище и важен адресат на всичко това е Европейски младежки форум, който със своята, своите експертни знания може да направи много сериозен принос. И сега може да пред представите втората си идея. Моята втора идея е много подобна за създаването на връзки между образованието и пазара на труда. Задава си въпроса, кой е виновен за това, че имаме толкова много хора с а, високо образование и без заетост? Това на какво се дължи на образователната система или на трудовия пазар? стигна до заключението, че този а, проблем така или иначе ще се реши с по-добро сътрудничество между двете страни. Вярно е, че един човек сам трябва да прецени какво е неговото образователно бъдеще, но също така се нуждае и от повече информация за трудовия пазар. Един от а, проблемите, двойната образователна система, вече беше споменато това, система, която съчетава теория и практика, теорията, която научаваме в училище, след това да се приложи в стажови чирачески схеми. Така ще се свържат младите с пазара на труда, ще се срещнат с работодателите, ще се подготвят за това, което предстои. И така те ще имат цялата необходима информация, за да вземат добри решения за бъдещето си и а, няма да им липсва информация. Това е добре както за младите, така и за работодателите, защото те могат да се получат един от друг. Това означава и близко сътрудничество между образователната система и пазара на труда, много дългосрочно и ефикасно решение би било това. Европейския парламент трябва да се грижи за младите и да им осигури безопасно бъдеще. Спомните си кампанията, която вие всички подписахте. Време е да я приведем в действие. Госпожа Райнке, преди да започна и аз иска да кажа, че се радвам, че имам тази възможност да а, говоря с младите, защото иначе не ми се случва. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за вашия принос и едно вдъхновение, което а, може би ще взаимстваме от вас. А, тази, тези екрани, на които се изписват а, Twitter публикациите за днешното събитие, а, вероятно бихме могли това да приемем като практика и в бъдеще. И така, наистина смятам, че разнопосочността между уменията на трудовия пазар и тези, които идват от образователната система, често се сочи като проблем. Вие пък споменахте двойната образователна система като нещо, което може да направи образованието по-практично. Така младите, вероятно, ще са по-практично подготвени. Това вече е много дългосрочен план, тъй като младите и сега в момента са безработни. А това предстои като решение в бъдеще. Може би да ни запознаете с някои по-краткосрочни или средносрочни идеи, планове, които ние пък да взаимстваме от вас и да приложим на европейско равнище. Благодаря. Марко Цане. Бих искал да благодаря на младите, които са сред нас, защото е хубаво да ги видим тук в парламента. Наистина това е една причина и за Европейския парламент да започне един съвсем конкретен процес по този начин можем наистина видимо да направим стъпки в тази посока и да са видими връзките между света на образованието, света на работната заетост, повече практика, по-малко теория. Ако разгледаме италианската система, италианската университетска система, Така, там ще видим колко липсва практиката. Нужно е да има повече от реалния свят, да превнесем от него в а, академичния свят, за да могат а, младите да направят стъпката към заетостта си по-лесно понякога и за работодателите е трудно от едно интервю да преценят как един млад човек ще се справи с конкретна работа. Държавите членки и Европа трябва да инвестира в младите. И по време на кризата виждаме, че често първите съкръщения в националните бюджети са именно за образованието и обучението на младите. Вашата реакция, моля. Благодаря за заданите въпроси. Първият. А, дали имаме някакви средносрочни или средносрочни планове идеи? Бих могла да кажа, че държавите членки не са се концентрирали достатъчно и върху дългосрочните. Всъщност повечето мерки, които са предприяти, са именно краткосрочни. Пример за дългосрочни мерки, липсват такива примери. Всъщност, например, в Словения нямаме стратегия за заетост на младите. Ако подобна беше приета пред няколко години, би била различна ситуацията в момента. Аз съм за дългосрочните мерки, но смятам, че малко сме позакъсняли с тях. Втория ви въпрос, мисля, че беше по-скоро коментар, но съм съгласна, че образованието и пазара на труда не са достатъчно свързани в нашия университет има много малко примери за изпити, които да са практично приложими след това. А, може би младите използват а, спид дейтинга и това е един добър пример за нашия speed hearing или кратко изслучване, но така или иначе Успяхме да чуем някои идеи за работата и заедостта на младите, младеща в Европа. Много ви благодаря. Това, което аз знам за спид дейтинга, е, че оттам тръгват взаимоотношения. И може би това ще проистече и от нас, нашето заседание. И както и през май се срещнахме е, и сега ще продължат нашите взаимоотношения от тук нататък. Благодаря ви много и сега сме стигнали до следващата точка в дневния ред. Благодаря. Uh, now we have the proposal for a directive of the European предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно морските лица за изменение на директиви 2084. Uh, ah, Let me just add that I want to thank the translators because if there is one problem with speed here. Uh, има проблем с е, е, тези бързи изслушвания, то действително е, проблемът е най-вече за преводачите, защото скоростта е голяма при ораторите и аз смятам, че преводачите заслужават аплодисменти. Да. А сега предстои размяна на мнения с заинтересовани страни във връзка с директивата за морските лица. Изменение на директиви 2894. Докладчицата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички колеги, които проявяват любезност да останат в залата за изслушване по толкова важен въпрос, който би трябвало да представя интерес за всички членове на Комисията по заедостта и социалната политика. Защо да е толкова важен този предмет, тази тема? Просто защото, уважаеми колеги, е, спомняте си, още по време на бившия парламентарен мандат се подхвана този въпрос и става дума за подновяване на една проектодиректива, която не можа да, да, да бъде прокарана. Е, някъде март-април тази година нещата е, изпаднаха в застой, не стигна времето. Сега, защо нова директива? Защото всички ние, следва да възприемем определени изключения, които засягат така наречените морски лица. И а, следователно това налага а, изменение и допълнение на пет директиви за изпадането в несъстоятелност на предприятия, за заетостта или полагането на труд в Европейския съюз, за правото на информация и допитване до работещите в морския отрасъл, за колективните съкръщавания от работа, но и за е, командироването на работници. Това всичките са въпроси от фундаментално значение по призванието, по, по мандата на нашата комисия за заетостта. Тази работа трябва да бъде подновена, както казах, но трябва да го направим с ентусиазъм. И а, определено сме подпомогнати в това отношение от изключ... изслушването с а, социалните партньори, в това число Европейската федерация на работещите в транспорта и а, Европейската асоциация на корабособствениците. И ние добре си даваме сметка, че сближаването на гледищата по редица важни въпроси ще е, способства за развитието на този нормативен текст. Последния, е, втория въпрос, по който бих искала да, да се изкажа, е за начина на работа, който възприехме. Е, благодаря на всички докладчици в Сянка, защото вече успяхме заедно с тях да е, организираме допитване, т.е. съгласувахме с докладчиците в Сянка начина на работа. Аз предложих следното – приканих всички политически групи да се включат в работата по цялото и протежение, за да сме еднакво осведомени на всеки етап. Така че да създадем една така обща база от знания. Оттам нататък всеки ще внесе своите изменения и допълнения, както ги прецени, но поне ще имаме една и съща отправна информационна позиция. И това ще облегчи, според мен, както взаимоотношенията между различните политически групи, така и ще способства за бързината на работата ни. Целта, която споделяме помежду си, очевидно е да постигнем успех е, с изменението и допълнението на посочените от мен директиви чрез новата директива, специално за е, заетите в морския отрасъл, да конкретизираме нормативно напредъка, който вече е постигнат в отношенията между работодатели, в случая корабособственици и работещите, и, и, и всички заедно да, нали, както казах, да конкретизираме нещата чрез един сериозен вод с, с колко се може по-голямо мнозинство за директивата в пленарната зала. И ако предходната, в предходната фаза работата е, беше определено ограничена във времето предвид предстоящите тогава европейски парламентарни избори. Днес не би казала, че имаме много повече време, защото е, в края на краща целта ни е да можем да гласуваме в комисия през март, и вече април-май до година нещата да стигнат до пленарната зала. Тъй, че далеч нямаме кой знае колко време, но начинът на работа, който ви предлагам, с максимално споделяне на информация от самото начало между политическите групи, убедена съм, ще е, способства за успех. Госпожо председател, бих искал да подчертая, че в качеството си на докладчик аз съм изцяло посветена на това начинание. Благодаря на Золтан който е, до вас, госпожо председател, работи енергично, също и с съдействието на всички докладчици в сянка, аз е, съм по-скоро оптимистично настроена, е, що се отнася до успеха на това начинание. Във всеки случай всички заедно би трябвало да изслушаме заинтересованите страни, в случая работещите в отрасъла и корабособствениците. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на комисията. Госпожа Гоин. За пет минути. Мадам Гуин. Госпожа Голин, правилно ли произнасям името ви? Благодаря, госпожа председател, но мисля, че днешното ви заседание всъщност е посветено на изслушване на социалните партньори, както каза вашата докладчица. И аз бих коментирала по-скоро след като изслушам размяната на мнения помежду ви. Благодаря. Добре. Марк Дикинсън тогава от Федерацията на работещите в транспорта в Европа. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми госпожи и господа. Аз съм генерален секретар на Noshas International, е, това е, е синдикат, който е, всъщност обединява две части, едната е от Великобритания, другата в Нидерландия. И е, е, работим в тясно сътрудничество с Европейската федерация на транспортните работници. Е, както и е, с аз аз е, лично съм работил в е, комитета е, по социалните въпроси на ЕТФ, а съм участвал и в редица други департаменти на нашата федерация 230 милиона са нашите е, членове във всички държави членки на Европейския е, съюз. 27 е, са е, националните федерации, които членуват е, в Европейската федерация и всички е, на практика държави членки са представени в нашата федерация. Заедно с ЕКСА би трябвало да решаваме въпросите на морския транспорт. Това е безспорно. И от няколко десетилетия вече работим в сътрудничество с ЕКСА, с Европейската асоциация на корабособствениците. Как би трябвало да подходим към изключенията Общият подход всъщност предвижда общи разпредби за работещите във всички сектори. Но морските лица се отличават с една особена специфика по отношение на техния труд и това налага съответната диференциация. От гледна точка на ЕТФ. Положението би трябвало да се. Е, е, положението на морските лица да се е, регламентира по един колкото е възможно по-ефективен и подходящ начин в съответствие с хартата на основните права на Европейската общност. Комисията предложи изменение на редица директиви които да е, е, предвиждат определени изключвания, но е, ние не приемаме всички изключвания, които се предлагат. Подкрепяме премахването на тези изключвания и това ще засили е, социалния статут на работещите. Е, точно по тази причина е, ЕТФ реши, че би трябвало да се започнат преговори е, е, и да се установи една обща основа е, за тези преговори диалогът е, по въпросите е, през годините показа, е, за съжаление, че може да постигне само ограничен успех. Заедно с господин Пиабълс от ЕКСА, ние сме подготвили едно компромисно споразумение в връзка с предлаганите изключвания. ние знаем още от самото начало, че няма да бъде лесно да сближим позициите си, но това, което е по-важно, е, че ЕТФ и ЕКСА са се ангажирали да водят един конструктивен диалог във връзка с премахването на изключванията от споменатите вече директиви. Необходимо е естествено е, е, информиране, е, консултиране. В това отношение ние подкрепяме безрезервно премахването на изключенията от директивата за информиране и консултиране. Мисля, че е хубаво сега да чуем и моя партньор от ЕКСА. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, уважаеми членове на Европейския парламент. Както Марк вече каза, аз представлявам тук е, ЕКСА, е, Европейската асоциация на корабособствениците. Е, нека да ви благодаря от името на ЕКСА за това, че поканихте социалните партньори в рамките на морския транспорт, за да проведем този диалог. Европейската асоциация на корабособствениците обхваща корабни корабоплавателни компании от всички държави членки, е, ние е, представляваме интересите не само на е, корабособствениците, но в крайна сметка и на работниците, които работят за корабособствениците които превозват стоки, пътници с корабите. Не става дума е, за е, активна дейност единствено е, свързана с европейските пристанища, но и с, в държавите членки, но и с съседните държави поддържаме тесни професионални контакти, ние извършваме плавания и до други континенти, извън континента Европа. Европейските корабособственици контролират 40% от а, плавателния тонаж а, и а, на а, тези кораби работят а, повече от 2 милиона а, морски лица. 145 милиарда е, евро е, е оборотът в този е, сектор. Съществуващите социални изключения в директивите, които би трябвало да бъдат премахнати, са свързани не само с прости е, и дребни административни е, реформи. Не, става дума за нещо много сложно, е, за един цял комплекс от мерки. които могат да се отразят съществено на европейското кръвоплаване. С други думи, диалогът с е, ЕКСА и ЕТФ е, няма да бъде е, лека част от задачата във връзка с приемането на предложените изменения. Съществуват съмнения и тревоги и от двете страни. Независимо от това, че трябваше да проведем немалко и не не съвсем е, лесни разговори, ЕТФ и ЕКСА успяха да се споразумеят относно някои е, специфични е, предложения за изменение на първоначалното предложение на комисията. Нашите предложения целят да се постигне баланс в, по отношение на интересите и на двете организации, ЕТФ и ЕКСА, и представляваните от нас членове. Госпожо председател, ние сме наясно, ЕТФ и ЕКС и нашите членове също, колко важни са предлаганите от комисията промени. Надяваме се, че и вие осъзнавате сложността на всички въпроси, които ще трябва да се обсъдят и е, ще разберете, че социалните партньори са е, успяли, макар и с е, е, много сложни е, консултации, с цената на много време и е, трудни разговори, да постигнат е, един крехък баланс. Благодаря ви. Аз ще дам думата на нашите докладчици в сянка първо. Агнес е първата, която ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че социалните партньори днес са тук. Аз мога само да поднеса поздравления за това, че е постигнато едно, макар и крехко споразумение. Постигнат е съгласие което е, очевидно е, е коствало много е, време. Вие знаете, че и в предишния легислатурен период Европейския парламент работи по измененията, които се предлагат от комисията, но ние не успяхме да постигнем тогава успех. Имам въпроси към социалните партньори и един въпрос към комисията. Ще попитам нещо, което може би междувременно вече е ясно, но все пак ще задам въпроса. След като има вече някакво споразумение между социалните партньори, и след като ние признаваме, че двете организации познават най-добре проблемите, свързани с работата на морските лица, Не смятате ли, че всъщност е, е най-доброто решение за парламента би било е, да приеме просто предложенията, които е, се съдържат в компромисното споразумение? И аз разбирам, че споразумението все още не е, е в окончателен вариант. Е, по отношение на колективните уволнения, е, очевидно все още има какво да се договаря и да се обсъжда. И бих искала да попитам. Защо? По отношение на защо по отношение на reden geweest om dit tot binnen de EU te. Защо в крайна сметка се предвиждат такива ограничения именно във връзка с. De gunstige ontvangst bij de commissie. Има, вярно ли е, че има нещо, което вече е договорено между съвета и комисията? и че е, в крайна сметка става дума вече за едно междусекторно споразумение в това отношение. Следващият докладчик в Сянка да, благодаря. Искам да благодаря на всички изказ, изказали се. Аз идвам от Дания и като дъчанка съм свикнала да постигат съгласие партньорите. И, и изпълнителната власт, и политиците да уважат споразумението, които са стигнали партньорите. И сега по-скоро към комисията, защото ми се струва, че би било интересно да знаем какво предвижда тя по отношение на този на това споразумение, какво е считала за подходящо комисията в началото, как го приема в момента, защото ми се струва, че е било а, нужно а, наистина да се мобилизира доста, доста усилия, за да се постигне това споразумение. И малко се, а, сме се отдалечили от първоначалното предложение на комисията, но все пак ни се струва след цялата свършена работа как, да чуем какво е мнението на комисията в момента. Thank you. Uh, Anna Gericke is not here. Oh. Да, благодаря. Не виждам другите докладчици в Сенка. Да, госпожа Макантайн, имате думата. Благодаря. Да, моята колега не можеше да присъства днес и затова ме помоля аз да представя становището и от името на ЕКАРЕ. Нека да започна и аз с думи на благодарност към докладчика. Госпожа Марин Шантие е подходящия човек за тази тема. Изключенията по отношение на някои от директивите действително представляват проблем за морските лица много трудно е прилагането на е, трудовото законодателство на европейско равнище изобщо, а сега е, е, се сблъскваме и с допълнителни трудности. Би трябвало в крайна сметка да предвидим колкото е възможно по-малко изключения трябва да помислим каква е дефиницията за командироване е, на е, работещите е, по отношение на директивата за командироване на работници, защото при морските лица има една определена специфика. И освен това, трябва да се предвидят известни така, ограничения на изключенията които да въжат за морските лица. Комисията на практика ще изгуби възможността да налага определени изключения за морски лица в определени случаи и по този начин да привежда законодателството в съответствие с спецификата на този труд. Работниците, е, работещите е, в морския сектор би трябвало да имат възможност да бъдат представени е, в подходящ начин, що се отнася до техните професионални съюзи и синдикати. Така че директивата за Европейския работнически съвет би трябвало да бъде премислена много добре. Но ето, че ЕКСА не желая да се присъедини. Комисията във всеки случай оценява във връзка с

така, е, съвещанията, е, свързани с е, консултирането по предлаганите изменения, че за всеки член на работната група за всяко заседание се изразходва 633 евро. Да, това е част от оценката на, на въздействието до този момент. Ние естествено не бихме желали в никакъв случай да налагаме някакви допълнителни финансови или или административни тежести, но смятаме, че все пак е, дискусията би трябвало да бъде насочена към по-съществените елементи. Джин Ламберт също не е тук. Госпожа Айота Даниела, която представлява Европа за свобода и демокрация, ще сега ще вземе думата. Да, благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Ще говоря от името на моята е, е, колега, която днес е, не може да присъства, тъй като има задължения в Рим. Ние се отнасяме благосклонно към предлаганите изменения. Морските лица за... получават по-малко защита и закрива от други работещи и затова смятаме, че трябва да подкрепим предлаганите изменения. Освен това, ние говорихме току-що за заетостта сред младите хора, за необходимостта от квалификация и именно в този контекст трябва да разглеждаме е, измененията. Това е първата стъпка, която се предлага всъщност за оздравяването на сектора и ние смятаме, че предложението на комисията е добро. Благодарим на докладчика, благодарим и на всички тези, които са готови е, да е, предвижат експедитивно работата по това досие напред. Благодаря. Госпожа е, Нирия представлява Комисията по рибарство. Благодаря. ние действително трябва да предложим повече сигурност, повече безопасност на морските лица. Трябва да намалим административните и бюрократичните трежести И в рамките на директивата за командироване на работници трябва да се предотвратят възможностите за социален дъмпинг при всички положения е, ще се наложи да включим, може би, е, е, някаква клауза, която да предвиди преразглеждане, но при всички положения съмненията и тревогите ни остават. Що се отнася до задълженията във връзка с някои от колективните уволнения или съкръщения на работещи в морския сектор. Трябва да кажем, че тук има една специфика на морския сектор и хората заслужават едно по-различно внимание и третиране. Трябва да се предостави една много по- висока степен на социална закрила на морските лица. Всички, които работят в морския сектор, знаят, че възрастово е ограничен периода на тяхната активна заетост и това заслужава да се обмисли. За това говорим за една по-висока степен на социална защита. Трябва да помислим също и за е, технологичните изменения, за модернизацията, е, която очевидно предизвиква немалко тревога. Е, Необходими са адекватни препоръки, необходими е, е, са промени във връзка с е, изискванията към е, техническото оборудване е, на е, корабите. Е, потенциал на младежите, на младите хора е, в това отношение на всяка цена би трябвало да се използва. Е, на комисията трябва да направи оценка е, в рамките на двете изследвания, които са проведени е, се е, предвижда е, от една страна оценка преди това на въздействието, естествено, и тя е направена, но след това, е, е, след приемане на директивата и е, за измененията и оценка на въздействието и при изпълнение. Така че е хубаво да знаем тези неща. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Предложението, което е внесено, е предложение на комисията и вие днес го обсъждате и това предложение не започва от нулата. То се готви вече от много години и аз бих искала накратко да припомня предисторията. Както всяко нормативно предложение на комисията по 163 член на договора, глава социални въпроси, комисията е, ползва инициативата си само след като се е допитала по е, член 154 член от договора с социалните партньори. Това и направи комисията на два пъти, на две фази. Тогава социалните партньори е, в риболовния отрасъл приеха най-общо идеите на комисията да сложи край на изключенията, на изключването от приложното поле, поле на посочените пет директиви, а морският транспорт тогава не постигна съгласие. От към синдикатите отношението беше положително, от към работодателите не. И а, преговорите, впрочем, фактически не се, не се постигна съгласие по отношение на преговори между социалните партньори, както бе поискала комисията. Но ние пристъпихме към оценка на въздействието на предлагания текст, как, какъвто е редът. Продължихме междувременно диалога с социалните партньори, за да обсъдим конкретиката на морския транспорт. Ето защо в нашето предложение ние сме предложили възможност за облегчаване на финансовото въздействие на предлаганите промени, като запазваме амбициозността си, така че правата на заетите на суша да се сближат с правата на заетите по море. И от ноември 2013 година дискусиите с държавите членки в съвета дадоха възможност да констатираме, че някои държави членки, в които е, морския е, търговския морски транспорт е особено важен отрасъл, повдигат специфични въпроси. И в, тази, в този контекст наистина трябва да, да, да признаем, че социалните партньори е, отново водиха разговори оценявайки, че няма сериозен напредък по определени аспекти от предложението на комисията в рамките на съвета на министрите. От своя страна, не знам, комисията дали предпочита танца танго, е, по-скоро ни допада кадрила или фарандулата. Е, така, това, е, това е групов танц някакси, е, за разлика от тангото. Но ние много положително се отнесохме към разговорите между социалните партньори, което даде възможност при тях, в отношенията между социалните партньори, да се достигне до решения, допринесли много положително за по-нататъчния ход на дискусията в съвет. И нашата оценка към днешна дата е такава. Общо заето, е, позицията на социалните партньори е в съзвучие с общите цели на предложението на комисията, но, независимо от това, е, социалните партньори намират е, равновесието в определени части от директивата малко по-инак в сравнение с разрешението, което предлага комисията. Ето защо е, следва да, да, да се запазят съответните позиции, очевидно, без да се компрометира общия пакет, е, стига общите цели да са еднакви. Общата позиция на социалните партнери, каза, е, партньори, казах, в някои отношения отива по-далеч от намеренията на комисията, в други случаи отстъпва от намеренията на комисията и нещата трябва да се гледат в своята цялост. Що се отнася до съвета, мнението на социалните партньори се разглежда като полезно и, и позитивно от редица държави членки. Ние от своя страна поддържаме своето предложение в хода на, на съзаконодателната процедура и сме готови да съдействаме на парламента и на съвета през идните седмици, за да се постигне съгласие към началото на следващата година. Сега да отговоря на някои конкретни въпроси, които бяха зададени. Госпожа Макентайр, мисля, пита в нашата оценка на въздействието, на финансовото въздействие на цената на измененията, които предлага комисията, на 39-та страница от тази оценка на въздействието е, се съдържа и, и такава една оценка на, на, на издръжката е, в областите професионална квалификация и консултации. Може да направите справка, госпожа Макинтайр. Е, по конкретно можем да отговорим на някои въпроси на госпожа докладчицата от Комисията по риболова, но тази възможност ще ни се отдаде в други ден на заседание на самата комисия. Благодаря. Е, благодаря. Марк Дикинсън има думата. Няколко минути да обобщите. Благодаря, госпожо председател. Бих искал само да се върна на очебийния въпрос, зададен от докладчика в Сянка, от докладчицата в Сянка. Пита тя дали социалните партньори се нуждаят от вашата подкрепа. Накратко, да, абсолютно, несъмнено. Не само желаем, ние се нуждаем от вашата подкрепа. И макар и нашето компромисно споразумение да не е с задължителна сила, пропуснахме възможността да го формализираме, но ако мога да се осмеля, бих предложил на това споразумение да се гледа като на, общо взето, обвързващо. Да бъде приветствано то като един много положителен резултат, който свидетелства ефикасността на социалния диалог на европейско равнище. Знаем, че комисията възлага много надежди на европейския социален диалог и аз съм сигурен, че нашата федерация е готова да, да отстоява този диалог, както и нашите партньори, работодателите. Компромисното споразумение не е съвършено, но така е със всеки компромис. Обедени сме при все това обаче, че то ще допринесе за постигането на целта, именно премахването на изключенията от приложите полета на въпросите директиви, засягащи заетите в морския отрасъл. Вървяхме едни към други, госпожо председател. Наистина си подадохме ръка, за да намерим най-добрите взаимоизгодни решения. Постигнато е деликатно равновесие между нашите не, не еднакви, разбира се, интереси. И това за сега е възможно най-добрият компромис. Та в заключение приканвам убедително всички е, да имат предвид нашето споразумение в хода на по-нататъчната си е, работа, на по-нататъчната дискусия за един, да се надяваме, добър крайен резултат, както за заетите, така и за работодателите в е, морския транспорт. Благодаря, госпожа Бос. Благодаря. Позволете ми да кажа преди всичко, че до голяма степен съм съгласна с казаното току-що от Марк Дикинсън за характера на спогодбата помежду ни. И макар и чисто юридически, в контекста и по смисъла на договора, нашето споразумение да не е с правна сила, ние, уверявам ви, социалните партньори, гледаме на него тъкмо като на обвързващо споразумение. И това е много важно. Бих искала да отговоря на въпрос, зададен от докладчицата в сянка за колективните уволнения. Следва да отбележим, че за разлика от първоначалното предложение на комисията, АКСА и ЕТФ, т.е. работодателите и синдикатите, приеха да прилагат директивата за колективните съкрещения и към търговското море, мореплаване. Ако работодателят вземе решение за колективно съкръщение, той ще следва правилата по директивата 98, коса черта 59, в това число е, за периода на размисъл. По време на този период на, на размисъл, корабособственикът или работодателят фактически ще трябва да изчака 30 дена преди да приведе в изпълнение плана за съкръщения това е време за охлаждане, буквално, както се казва. Ще могат да се проведат разговори между работодателя и синдикатите за конкретните условия, при които да се извършат съкръщенията. В такъв случай компетентният орган на държавата на флага на корабособственика следва да бъде известен за колективното уволнение. Това пак по смисъл на директивата – и това има, има смисъл чисто юридически за морския транспорт. Е, е, принципа на държавата на флага е общо прият в много държави членки. Е, благодаря. Госпожа Шаче, имате думата за последни изказвания. Благодаря, госпожа председател. Преди всичко бих искала да благодаря на партията е, ньорите, които се отзоваха е, на нашата покана, аз е, мисля, че наистина е уместно всички наши колеги да осъзнаят първо колко е важен този отрасъл за европейската економика и колко са важни директивите, които следват да, да еволюират следва да се изменят и допълнят, за да се премахне този проблем за приложното поле. На второ място, нещо към което съм особено привързана, е значимостта на това предварително споразумение, което са се умели да постигнат социалните партньори. Резултат на тежки усилия, далеч не ги подценявам, но също така споразумение, което, което свидетелства е, общото осъзнаване на сериозността на въпроса след неуспеха е, през март-април тази година с първия е, проект на директивата. И мен ми се струва, че този неуспех до някъде свърши добра работа, защото мобилизира всички ни. Както вас, така и нас тъй, че заедно да, да можем този път да успеем. И най-сетне, нямаме право на втори провал. Ето защо аз активно контактувам с всички докладчици в сянка от различните политически групи и започнахме значима работа на взаимно осведомяване и съгласуване на позициите. На трето място Мнозина от вас също подчертаха, аз също подчертавам значимостта на социалния диалог. Аз изцяло споделям този възглед до такава степен, че съм предложила на всички свои колеги докладчици в сянка от различните политически групи на заседание на една интергрупа е, е, синдикална, т.е. група между Европейския парламент и синдикатите, в един такъв форум е, нали, да можем да разгледаме въпроса, за да гарантираме максимално голямо мнозинство, консенсус, ако щете, в пленарната зала. Това ми се струва абсолютно наложително. Сега, казвате, наистина въпросът е комплексен. Извършили сте е, огромна работа, за което аз ви уважавам, а, е, и в същото време е, призовавам всички е, колеги докладчици в Сянг. Доколкото от тук се засягат пет директиви, значителен е, брой актове, е, призовавам парламентът наистина да се окаже на висотата на своята роля като съзаконодател. Понеже вие много добре знаете, изменението и допълнението на една директива е, е, е работа свързана с прецизното внимание на е, юрист-лингвисти, на въпрос на, тех, на, на правна техника, искам да кажа. Това е, не е задача, която може да бъде е, решавана така огрубено, И с това искам да кажа, че е, е, отвръщайки на вашите усилия, на социалните партньори, аз мога да ви уверя в решимостта на парламента да извърши своята законодателна работа. Тъй, че и това апелирам да можем наистина ние, ние, всички ние, да постигнем съгласие и съответствие с Хартата за основни права и свободи, която сме гласували. Няма никакво основание от една страна в качеството си на законодател да приемаме Хартата за правата, а от друга страна да се задоволяваме с изключването от определени правозащитни е, текстове на определени е, заети лица. И също, ако ми позволите, бихме искали новата но, новите технически решения е, на, на плавателните съдове. Колегата от Риболова е, я няма, надявам се е, тя да получи информация за това. Та, та, та новите технични, технологични решения е, в областта на, на Риболова е, е, да е, бъдат взети е, предвид, т.е. като се вземе съответно мнението на заетите лица и в риболовния отрасъл. Ето това бе съвсем накратко. Ориентировачно какъв ще бъде графикът да ви кажа. Значи днес с това изслушване започна фактически работата ни. Вече заседавахме, впрочем, веднъж между политическите групи. Ще изготвим първи проект, който ще бъде предаден за превод към 18 декември, т.е. текстът ще бъде готов тогава не, не е лошо като срок. Ще разгледаме този проекто доклад а, на работното ни заседание, госпожо председател, на 21-22 януари 2015 година. И също така очакваме значи, крайния срок за изменение и допълнение към този текст да бъде 29 февруари 20, 29 януари, прощавайте, така че към 26 февруари пак на заседание на комисията да разгледаме внесените изменения и допълнения и да търсим компромис с докладчиците в сянка през седмицата 10, 11, 12 март, очевидно, е, за да може комисията да гласува. Значи, не бива да подценяваме, прочим, гласуването на текста в комисията тежестта на, на такова едно споразумение от, от е, солидността на нашето решение тук в комисията ще зависи е, и по-нататъчната съдба на директивата в пленарната зала. Благодаря на всички, които е, са готови да ми съдействат по този път. Thank you and the adoption... Благодаря. Значи, планирано приемане пленарната зала към 24 март. Да се надяваме. Благодаря на всички ви. Ще направим едно прекъсване за около 3 минути, преди да пристъпим към следващата точка от дневния ред Европейска мрежа на службите по заедостта. Okay, we start with uh, the uh, point on the agenda. Продължаваме с 20-та точка от дневния ред Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране пазарите на труда. Всеки оратор, който ще чуем сега ще разполага с по 6 минути за своето изказване. Започвам с господин Робърт Пуман от Eurobusiness. Заповядайте. Благодаря, здравейте на всички, благодаря за поканата и възможността да ви дам някои коментари от страна на Business Europe. На първо място е важно да кажем, че подкрепяме мерки, които ще способстват за мобилността между европейските държави. Смятаме, че ЮРЕС, Европейската мрежа, играе много важна роля в това отношение. Най-вече във връзка с основната цел на регламента, а именно по точното съчетаване на търсенето и предлагането на трудовия пазар. В същото време е много важно да кажем и да подчертаем, че е нужна гъвкавост от страна на работодателите да могат да изключват някои свободни работни места от мрежата. Това е в контекста на новото приложно поле, което включва и отваряне към частните агенции за заетост и трансграничните системи за чирачество и стажове. Подкрепям това по принцип, но има и някои по-конкретни елементи, на които също бих искал да се спра. Както казах, подкрепяме принципа, свързан с чирачеството и стажовете. Това наистина може да подобри възможността за намиране на заетост за участващите в тях. Има и плюсове за работодателите. По-конкретно стажовете един елемент, на който искам да се спра по-скоро. Принципен за начина по който тези стажове се определят в регламента, където се споменава, че те встъпват в а, такива отношения на заетост и се определят като работещи. За нас е въпрос на принцип да се каже, че едни стажанти, били те а, като част от отворения пазар или като част от обучението си, а, не могат да се считат за работници, за работещи, за нети. Това е важен принцип за нас а, и в тази връзка член 2 с това определение представлява а, за нас, за нас, така че трябва да има възможност този регламент да се очертаят различните видове стажове. В регламента в момента има доста сериозна ориентация към стажовете на свободния пазар, но смятаме, че трябва да има възможност да се очертаят и други стажове, които са част от образователния процес. Както казахме, възможността да се изключат тези стажове, които са част от образователния процес. Но една идея, която бихме искали да повдигнем, е повече сътрудничество между програмите Erasmus и EURES. В Erasmus виждаме, че се предлага възможността за обучение в чужбина за университетските студенти. Това наистина дава възможност за по-добро сътрудничество между Erasmus и мрежата и по-добро съчетаване на студентите на университетско равнище, което също на свой ред повишава тяхната възможност за намиране на работа. По същия начин за чиракуването, чираческите системи също се предлага да бъдат включени в новия регламент. Същото въжи като връзката с програмата Erasmus и смятам, че при чирачеството трябва да сме неясно с различните среди регламенторни в различните държави членки, които са различни национално равнище и по някакви някои държави членки и на регионално равнище. И това може да има своето въздействие върху образователната система. Била тя двойна а, система или а, училищна и след това професионални а, елементи. Така че трябва регламентът да вземе това предвид. И още нещо също свързано с това, по-техническо, как се ам, появява информацията на портала. Ам, съществуват различни системи, както вече казах. Ако да речем имаме двойната система, трябва да може а, определени елементи от информацията да се виждат в начина по който се публикува информацията на мрежата, различните теоретични и практични компоненти, както и заплатите. И един последен елемент, който искам да засегна за ролята на европейските социални партньори като възможност в регламента, възможността те да дават становища по националните програми, нещо, което трябва да се извършва на национално равнище, с участието на съответните актьори на национал... заинтересовани страни на национално равнище. Не е роля на европейските социални партньори да коментират по националните правила. Благодаря. Сега давам думата на мадам Дена Штеткар от ИТЮНСИ. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря много за поканата, за участие, да участвам в този обмен на мнения за това проекто предложение а, за регламент. Както знаете, в нашата организация ние много активно участваме в мрежата от самото и създаване, дори преди 1994 година, когато беше самото и официално начало. Ние, разбира се, защитаваме мобилността, но справедливата мобилност за нас, мобилността, макар да е високо в европейския дневен ред, не е решение на проблема с е, безработицата. Тъй като ако няма в същото време и създаване на заетост, тук е, всъщност говорим за една иллюзия. Така че в рамките на мрежата Еурес. Това е споделено и от службите по заетост. И мисля, че определено всички искаме да има качествена заетост, качествени работни места. Всичко това, стажовете, чиракуването, ние го подкрепяме, защитаваме но трябва да има справедлива мобилност, без да навлизам в подобности. Знам, че сте наясно какво имам предвид. И така, мобилността е много високо в Европейския дневен ред, както и за комисията. Новия комисар, който отговаря за а, заетост и така нататък, мобилност и умения – така че определено това е със своята висока степен на важност. В същото време имаме и директива, която трябва да се приложи и да се защитят съществуващите права на работещите в мобилност. Много важна директива, която ние подкрепихме с нашите изменения и становището на парламента но също така сега предстои приложението. Искам да подчертая, че това е едно признание и молба да се укрепи мрежата в рамките на тази директива, но също така и да се укрепи и да се разпознае ключовата роля на социалните партньори, които дават информация, съвети и осигуряват спазването на правата на мобилните работници. И така, само за да се а, позова на тази а, директива, там а, държавите членки трябва да установят а, офиси, които осигуряват справедлива мобилност. Има и роля за съществуващите структури няма нужда от нови такива, така че ние а, добавяме допълнителните а, тези на офисите на Еурес. И така, предложението за регламент. Подкрепяме го, защото то укрепва ролята на мрежата. И нормално, че след 20 години липсата на видимост а, на тази мрежа а, не, не дава достатъчно глас за това колко много е свършено в нея, но също така имат своята роля и службите по заедостта. Нашето съмнение и въпрос от самото начало е включването на частните служби по заетост. Дори да има известни критерии и системи за контрол на това участие, до момента не е много ясно как ще се осъществи всичко това. Ето защо е много важно да има мрежа която позволява да се проследява и да се контролира участието в тази рамка. Е много важно социалните партньори, които участват, да участват не само на регионално и европейско ниво, тъй като те участват на всички нива. Както каза и Робърт Плюма. Но от самото начало ние питаме и искаме винаги като консултативен съвет. И сме изпратили и писмо до комисията. Ролята на ключовата роля на социалните партньори да бъде припозната и на национално равнище. И това да стане част от националните офиси за координация, така както са организирани. Отговора, който получаваме, мониторинга, който ние осъществяваме в координационната група на ЮРЕС, показва, разбира се, това недостатъчно е ясно, но според колегите не е достатъчно добре за на това участие. Ето защо искаме ясно да се пише в регламента. На второ място, трансграничните партньорства. За нас това е ключов, ключов елемент, където освен регионалните служби за етос, имаме и социалните партньори, имаме и регионалните съвети на профсъюзите и там не могат да се разменят просто информации за свободни постове. В някои държави това дори не е заканно. Но ние осигуряваме а, социален диалог, поне социален контакт, така че а, да има такова участие между различните съветващи страни. Това обаче изобщо не се споменава в проекта за регламент. И не можем да приемем, че само се споменава трансграничното сътрудничество. Днес и едно последно изследване на комисията подчертава, че има милион и 100 хиляди работници, които а, работят по границите, трансгранични работници, които пътуват всеки ден до работа в друга държава. Така че е много важно за цялата мрежа, за всички 28 държави членки, още повече, защото има пречки. Вие по-добре от мен знаете, че новите пречки се появяват, създават се и в рамките на социалната сигурност, като въпрос трудовото законодателство, данъчното облагане, дори в рамката да има а, двустранни споразумения за данъчно облагане, пак има нови пречки. Това са ключовите послания, които нашата организация заедно с нашите организации членки искаше да изложи пред вас, така че съм готова да а, отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ерик Аркенс. Управлява той ОИРЕС за фламандската служба по заетост. Да, благодаря за поканата. Преди около 4 е, години е, реформата на Юреш бе на дневен ред. Е, за 4 години нещата доста се промениха, включително и вижданията по всички тези въпроси, които сега отново стоят пред нас. Да, ние Знаем, че е, от 2012 година е, вече съвсем ясно, че се нуждаем от е, реформа на службите във връзка с международната мобилност, с мобилността между регионите, трансграничната мобилност. Необходими са ни нови насоки в това отношение и ние изработваме такива насоки. Но в момента е, е, трябва да се справим и с е, редица въпроси, свързани с е, структурата, с информационните технологии. Естествено, не сме единствените, които работят е, по този въпрос. Е, е, Нуждаем се от повече ефективност, е, нуждаем се от повече информация, включително е, и с. Е, външни организации, с социални партньори, с частни организации. Ние като фламандска публична служба по заетост работим с много частни служби по заетостта във връзка с банката данни, които частните служби по заедостта също подават информация и обменят информация с нас, а оттам ние вече я подаваме към платформата Юрис. Да, Действително, за изминалите години е, не можем да се похвалим с е, много големи е, резултати и постижения, но пред, от 2012 до 2014 активно се работи. 2011 всъщност бяхме на нула. Работим с с нашите партньори е, и по е, предлаганите изменения е, във връзка с регламента ЮРЕС. Естествено, много важно е, да се помисли за това комплексно обслужване, дали не трябва да направим тук съществени промени, да помислим и за всички организации, свързани е, на работодатели, е, на работници, които биха могли да е, помогнат за осъществяване на платформата. Преминаването от информация и обмен на информация до автоматично намиране на съответствията е голямо предизвикателство. Работещите по места ще се нуждаят от съвсем конкретни указания и насоки в това отношение. Не би трябвало в никакъв случай да се стига, така да се каже, до един вид изключване от мрежата. Включването на социалните партньори е изключително важно за нас, не само защото те са социални партньори, но защото те разполагат с много опит в тази област. Освен това, именно по въпросите свързани с информирането на търсещите работа, на безработни и така нататък, можем да работим много тясно с партньорите, социалните партньори. Е, Белгия е малка страна и все пак е, ни е трудно е, да организираме нещата така, че да включим и стажантите и практикантите в предприятията, така наречените чираци и то извън границите на определения регион или на страната. Това са проблеми във връзка с изпълнението вече на новия регламент, за който, за който говоря. Е, естествено, трябва да имаме предвид европейската класификация за умения, квалификация, Необходими са съвсем точни критерии. Както вече в регламента е посочено, това е инструмент, който все още не е готов на практика. ЕСКО е в процес на развитие. много важно за нас като публична служба по заедостта е как точно осъществяваме взаимодействието с партньорите, по какви начини сътрудничим с тях, е, как е, е, прилагаме на практика насоките. Нуждаем се от много добро интегриране в мрежата на публичните служби за заетост и националния координ... национален е, център или националното координационно бюро, каквото е в момента, поне за Фландрия VDAB. Да, заедно с е, моите е, колеги, които са представени тук също, бихме могли да се споразумеем евентуално за предлаганите промени Въпросът обаче е как точно е, ще се е, отразят тези промени на практика и е, доколко ще бъдем в състояние наистина да започнем с ефективно прилагане. Сега ще дам думата на господин Пенел, който представлява Русиец. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да участваме в тази размяна на мнение. Е, реформата на мрежата определено е необходима за обличаване на мобилността, за, за укрепването и бих искал да съсредоча вниманието ви в своето изложение е, върху това как е, обществените и частните служби по заедостта биха могли да си сътрудничат за да е, постигне успех е, реформата. А, първо, не подлежи на съмнение това, че мрежата следва да е достъпна и за частните бюра по заетостта. Има и юридически основания за това. Е, Европейския съд е постановил, че монопола на държавата в държавите членки върху намирането на, на, на работни места е недопустим, тъй като това е, е стопанска дейност, която следва да бъде отворена за конкуренцията. От друга страна има оперативни причини. Знаете, пазарите на труда в Европа не функционират така ефикасно, както би следвало. Повече от 25 милиона европейски граждани по-настоящем търсят работа. В същото време има милиони свободни работни места, дори не знаем точно колко са свободните работни места. От което следва, че все още има някакви несъответствия, непрозрачност на пазара на труда, възпрепятства се трудовата мобилност и оттам е, се възпрепятства заетостта. Значи, необходимо е да се засили сътрудничеството между частния и държавния сектор в заетостта и да бъдат мобилизирани всички посредници на пазара на труда в интерес на заетостта. Ето защо ние определено подкрепяме ЕОРЕС и разтварянето на мрежата за частните бюра по заедостта. При това въпросът е как по най-добър начин да стане това. И от наша гледна точка условията са няколко. По принцип, е, трябва да кажем, че частните и държавните служби по заетостта следва доколкото е възможно да бъдат равнопоставени. Ви дам няколко примера е, по документа. Е, най-напред смятаме, че частните бюра по заетостта следва да могат да бъдат както членове на мрежата, така и партньори, за да се избегне дискриминацията. Значи пълноправното членство на мрежата не може да се запазва единствено за обществените служби по заедостта. Всеки член на мрежата, държавен, частен, браншов, е, е, би следвало е, да бъде равноправен, стига да се ангажира да изпълнява задълженията по девети член от правилника на мрежата. И ако не предоставя универсална услуга, доколкото не е възможно, би следвало да има достъп до партньорски взаимоотношения с други е, служби по заедостта. Ето тази, тази гъвкавост е съществено условие за повишаване ефикасността на мрежата. Друг момент, е, как ще се подбират партньорите? От наша гледна точка подборът не може да бъде оставен единствено на национално равнище предвид липсата на политическа воля за сътрудничество между частните и обществените служби по заедостта в някои държави членки, може да възникнат несъответствия на, на интереси. Знаете, държавата би могла да възприеме да някакъв избирателен подход. И решението е да се създаде някаква европейска уредба за подбор и акредитация. Това, между другото, ще отчете и обстоятелството, че някои от нашите членове са международни, общоевропейски дружества с представителства във всички държави членки е, и не би следвало от тях да се иска да се регистрират във всяка една от 28-те държави членки, за да участват в мрежата. На националното равнище акредитационната система би следвало, доколкото е възможно, да се основава на действащата лицензионна система, която, която намираме вече в 25 държави членки, за да се избегне дублирането и ненужната административна тежест. И е, във всеки случай би трябвало да има някаква обжалвателна процедура в случай, че е, кандидатурата бъде отхвърлена или членството бъде отнето. Това е в духа на европейското право по заетостта. Сега, що се отнася до различните варианти на членство, знаете, имаме три дейности, е, разпространение на информация за вакантни места, е, автобиографични справки и е, съпътстващи услуги. Възниква въпроса за защита на личните данни. Знаете, някои търсещи работа не желаят публично да се обявяват данните им. И най-сетне член 18.6 алинея от текста ни <laughs> заинтригува до някъде за таксите, които ще се събират. Тази разпоредба сякаш противоречи на конкурентното право на ЕС, тъй като, цитирам, всички начислени такси не могат е, да се различават е, от таксите е, за услуги и други, събирани от съответната организация. Това на нас ни звучи като порок за конкуренцията. И най-сетне активното сътрудничество, отново да кажем, между държавния и частния сектор за ето е от съществено значение, за да се постигнат целите на, реформи, на реформата, но ако условията за достъп до мрежата на частните бюра по заетостта са твърде строги, не гъвкави, неоправдани, успехът на реформата може да бъде поставен на карта to see how best uh, we can cooperate. Thank you very much. Thank you. Благодаря. Um, и последният. Не, ще бъде господин Марк Ейтънс, координатор на ЕОРЕС в трансграничен район. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да се изкажа на холандски, нали това е възможно. Так, научавам. Eh, bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, ben coördinator van Uris Mazerijn. Благодаря ви за поканата, госпожо председател. Аз съм координатор на мрежата в трансграничния регион Мерс Рейн. Не е голям. Grenspartnerschap, eh, bestaande uit vijf publieke bemiddelingen. Значи, е, не е голям районът в сравнение с някои други. Е, е, обхваща пет административни единици между три страни Холандия, Германия и Белгия. Е, има информационни пунктове, разположени в региона, в Ахен, в Мастрикт, в Елен, в Хасел, Лиеж и други. 4 е, милиона население. Няколко стотин хиляди души пресичат границата за, за да работят. Малко по-стари сме от а, самата мрежа. От 1993 година е създаден регион. Имаме 15 на щатни а, съветници. Партньорските взаимоотношения се подкрепят, финансират се от еврорегиона Мас Рейн. Що се отнася пак до финансирането има известни европейски финансови средства за 200 000 евро през последната наскоро приключила финансова година. Внесли сме е, предложение в заявка е, за следващия финансов период в съответствие с регламента. И предвид новите процедури, само държавни служби по заетостта могат да кандидатстват. Ето, ето, това е организационната ни структура. Сега, е, ако навляза в проблемите, на които се натъкваме ежедневно, в работата с гражданите. В нашия трансграничен регион човек може с велосипед да прекоси границата, да се окаже на територията на друга страна и това придава ново измерение на транснационалността. И ако, ако това е възможно, а то е, не че нещата са съвсем други един трансграничен работник може цял живот да работи зад граница, докато наближи време да се пенсионира. Значи е много важно е, хората да са добре е, осведомени за всички аспекти, последици на, на тази организация на заетостта. Определено е необходимо е, разпространяването на информация по директивата 83 за съгласуването на социално-осигурителните служби това далеч надхвърля, прочем, нашите възможности на служби по заетостта. Дори имаме юридически препятствия да разпространяваме такава информация. Значи тук има един нормативен пропуск. И, и, и кадрите не ни стигат. Е, възникват въпроси за командироване на работници, за лица на самостоятелна заетост Сериозна е необходимостта от разрешаване на спорове. Все по-сложни стават семейните отношения на, на заетите лица. Въпросите за събирането на семействата в домакинство с последици за социалното осигуряване – да не говорим за растящия брой псевдосамостоятелно заети лица, които извършват е, трансгранична дейност. Това, това са ежедневните ни проблеми. Ние се опитваме да отговаряме на въпросите на хората. Е, през последните години сме разработили, възприели сме една усъвършенствана стратегия, основана на нашия опит консултантите на, Ев, на ЕОРЕС са нещо като общо практикуващи лекари. Те, те, те се сблъскват с проблема в самото начало. Е, и ако не могат да го решат, е, разбира се, пренасочват е, питащия към специалист. Значи, увеличаваме информационните пунктове, имаме три данъчни служби от трите държави членки, които пребивават на едно единствено, на едно и също място, давайки информация за съответното данъчно законодателство. Тези инициативи се развиха през годините, но очевидно е, е, нужна сериозна координация между различните проекти, по-голяма по, по, структуриране на, на сътрудничеството в мрежата. И аз не виждам такива възможности в новата директива, прочим. Благодарение на Европейския парламент има и известно финансиране за следващите години което е добре, разбира се, но ще трябва малко по-внимателно да се запознаем с е, съчетаването на двата регламента. Единия за ЕОРЕС и другия за механизма, така наречен ИЗИ. Е, значи това разпространение на информация и, и консултация в региона. Това така превишава е, елементарното намиране на работа. Е, е, информационната потребност е текуща, непрекъсната. И това все още не е уредено до край. По-нататък в пограничните райони е добре да се създават партньорства на регионално равнище. Нали, тези структури на териториално сътрудничество, независимо от това как е, ще бъдат организирани, са необходими. Не може просто да се каже, че държавите членки отговарят и всичко да се върши на равнището на държава. Е, трансграничният регион е фактически хоризонтална структура. И тези принципи следва да бъдат е, отразени в проекто уредбата. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика, господин Бек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, експерти, много, много ценя и високо ценя всичко, което е, ви ни представихте като становище и информацията, която получаваме от вас. Като докладчик в Сянка е, по мрежата е, на времето е, и в началото на годината работих много активно <clears throat> по досието, когато ставаше дума за приемане на мрежата на публичните служби. Е, много се радвам от това, че е, от е, изказванията ви пролича, че вие смятате, че Юрис е много важна система и че трябва да увеличим потенциала. Говорихте за това, че няма съответствие между броя на безработните и броя на търсещите работа, <clears throat> че не винаги е, е възможно е, да се намерят кандидати за определени работни, вакантни работни места. Много е, бих се радвала, ако можете да ми предоставите вашите е, становища, за да мога да ги включа в е, работата по е, моя текст. Представихте някои е, съществени моменти във вашите изказвания, които е, намекваха за известни е, съмнения и колебания е, по отношение на е, възможностите за взаимодействие между а, публичните и, частните а, служби за заедостта. Същевременно а, фламандската част от а, Юрис показва, че там а, именно този модел работи чудесно на практика. Бихте ли могли като а, представители на а, синдикатите на Иросиет а, да се отнасяте по-прагматично и оперативно, така да се каже, към партньорството, което би могло да доведе и до пълноправно членство. Струва ми се, че би трябвало все пак в известен смисъл да признаем примата, както се казва, на публичните служби по заетостта. И по този начин ще предотвратим така подбирането на мекото от баницата, както се казва. Естествено, че трите стълба са на лице, но най-важните теми, струва ми се, вече са ясни как прагматично и оперативно всъщност ще реализираме мрежата в новия и вид след реформата. Шан Саймон, докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Ами, благодаря на всички изказали се. Беше поучително и е, вдъхновяващо, трябва да ви кажа. Аз лично съм ви много благодарен. Е, първо, просто за яснота. Е, всички трябва да сме наясно, че в сегашния си вид системата не работи. Ако вземем във Франция е положителното 57 хиляди работни места, 60 6 000 търсещи. It 8 8000 работни места в Италия, 12 000 търсещи, докато в Великобритания повече от 600 000 е, работни места на повече от 1 милион търсещи. Очевидно несъответствието е огромно. И ако се стремим да разработим една общоевропейска система, е, имайки предвид, че системата почти не се използва в някои страни, Та за да реформираме системата, е, трябва да, тя, в реформата трябва да се съдържа гаранция за преодоляване на тези съответ, съответ, несъответствия а проекто законодателството на този етап не съдържа подобни гаранции. Е, значи, е, не се казва какво ще стане, ако на национално равнище няма връзка е, между търсещи и, и, и предлагащи, какво ще стане, ако вакантите места не са обявени навсякъде в пълния си брой. Раз, уредбата трябва да бъде разписана много подробно. Е, накратко за актовете по делегация. Актовете по делегация са заровени там в дъното на, на регламента, а дават огромни правомощия на комисията, което не е приемливо. Е, необходим ни е същински демократичен контрол по линия на първичното законодателство. Накратко, шестата алинея от 18 член за таксите. Таксите са неприемливи това е обществена услуга, обществено финансирана и да се плаща от потребителите за нас е недопустимо. Накратко, връзка с казаното от господин Хайтънс за проблемите с Изи, връзката между ОРС и Изи, да, проблем е, ние го разбираме този проблем и той ни, също ни притеснява и най-сетне е, чиракуване, стажуване, ако са истинска работа и тя е платена, да. Ако не, не и абсолютно не. Мартина Дябалова. Thank you, thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за организираната размяна на мнения. Много съм благодарна, тъй като получаваме много добра идея какво да правим по-нататък на заседанията на докладчиците в Сянка. Някои въпроси, един от тях вече повдигнах е, сред докладчиците в Сянка. Много съм обезпокоена от това, че системата ЕОРЕС не е добре позната от гражданите. Ако попитате някого извън европейската институ... европейските институции, що е то, е, никой няма да ви каже. Така че е, въпрос примерно и към представители на трансграничния регион, и към е, представителя на Асоциацията на, на службите по заедостта. Как разпространявате информация? И, е, смятате ли, че има недостатъци? Какво може да се направи на местно равнище? Как смятате? Друг един въпрос пак за уточнение от гледна точка на държавните служби по заедостта. Смятате ли, че разполагате с достатъчно средства е, да, да, да се справяте с новите задължения, които ви възлага проекта? Е. Related to the private sector involvement. Because I think this is... И още някои въпроси по отношение на частния сектор. Е, тези въпроси будят тревога. Определено трябва да постигнем баланс, е, лоялна конкуренция между частния и държавния сектор, да, да ви питам как ще гарантираме тая лоялна конкуренция и на вниманието на Бизнес Europe и Евроцет, как смятате вие, кои са, какви са финансовите ви потребности, за да може да се включите в ЕОРЕС? И евентуално възстановяване на разходите на ваш, за вашите услуги, как би се организирало в идеалния случай? И последно е, до Робърт Пламър от Бизнес Юръп. Казвате, че е нужна повече гъвкавост за да може работодателите да изключват информация за определени вакантни места от портала ЕОРЕС. Въпросът е много важен, бихте ли пояснили? Предстои да разговаряме и с комисията, доколкото разбирам, Та след тази размяна на мнения ще сме по-осведомени в въпросите си към комисията. Благодаря. Thank you. Uh, is Jana Sitnanska here? Госпожа Ситнянска тук ли? Не я, не я виждам. Е, така нещата стават по-лесни, понеже времето напредва. Палома Лопес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на изказалите се. Благодаря и на докладчика и на докладчиците в сянка. Ние сме за създаването и усъвършенстването на една платформа, която да удовлетворява специфичните потребности, свързани с трудовата мобилност – обаче тази платформа не би следвало да разделя Европа. Да принуждава работници, търсещи работа, да емигрират, да, да се конкурират помежду си. Не може е, тази платформа да се превърне в поредният механизъм за либерализация на пазара на труда в Европа. Е, ето защо е необходимо повече контрол и ограничаване някак на, на заданието в сравнение с това, което предлага комисията. И ние не сме против всеки да работи където пожелае. Но в някои държави и членки се правят опити да се възпрепятства свободата на движение. От друга страна пък а, е, а, е, има проблеми, които възпрепятстват мобилността така, по същество. А, е, първо, а, самите служби по заетостта не са достатъчно пригодени за осигуряване на трудата мобилност. Частните пък бюра по заетостта носят своите рискове. Тук се говори за достъп на частни е, фирми до обществена мрежа и това не бива да се допуска. След това някакви съпътстващи мерки за е, придвижващите се работници. Е, това число за професионална квалификация, за уреждане на данъчни въпроси, на социално осигуряване. И най-сетне трудовата мобилност като решение е, за безработицата в някои страни. Това е фалшиво решение. Комисията междувременно <clears throat> не се е оказва на висотата на задълженията си към държавите членки и фактически способства за масова миграция – preocupa mucho cómo se está desarrollando también toda la plataforma, toda la red EURES. Nos parece, por otra parte, imprescindible que sí haya una mayor participación de los interlocutores sociales y un mayor по-нататък от съществено значение социалните партньори да се включат активно в работата на мрежата. Ето, заключение, по контрол – повече правомощия на обществените служби и ограничаване до необходимия минимум на задачите на мрежата. Благодаря. Следващият. Благодаря, госпожо председател. Нека започна с благодарности за това, че организирахте това заседание, тази среща. Много е полезна тя, особено за докладчиците в Сянка. Набързо от мен, защото ни изтича времето. Два въпроса имам аз. Първият е, че според последните изследвания и оценката на въздействието на комисията и в парламента, един от основните проблеми е, ми е, и тук цитирам, че няма равно предоставяне на услугите навсякъде в Европа и не е систематично организирането на тези услуги. Публично-частните партньорства имат смисъл, доколкото разбирам, но ако има разминаване между свободните работни места, именно 150 хиляди, доколкото разбирам, се изчисляват те, и 3 милиона търсещи работа, все пак това разминаване трябва да се преодолее. И преодоляването би следвало да с активно популяризиране на услугите на ЕОРЕС. Смятате ли, че имаме средства за това? Има ли такива ресурси? Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос. Получихме и интересна обратна връзка между различните изследователски, от различните изследователски организации, а именно, макар консултантите в ЕОРЕС да са компетентни и ангажирани, няма равно качество на услугата в различните държави членки. Понякога в една и съща държава членка търсещите заетост получават различно съдържание, различен вид информация от различните съветници. Имате ли конкретни предложения за това как да се повиши или да се мониторира качеството, така че поне информацията, която се предоставя, много ми хареса метафората, която колегата предложи за а, общо практикуващите лекари, нека да бъде по същия начин и с предоставянето на информация от службите. Благодаря, каза председателката. Слушайки всички тези въпроси, мисля, че има двама души, които могат да предоставят някаква смислена реакция. Просто въпроси се получиха. Заповядайте, имате думата. Ще бъда съвсем кратка. Ще ви помоля да ми отговорите на следните въпроси. Каква е причината Юрис да не предаде особен интерес към работата с частни служби по езетостта? Проследявате ли съдбата на хората, на които оказвате помощ при търсенето на работа? С други думи, а, а, знаете ли е, колко е средната продължителност на заетостта, след като сте устроили някого на работно място? Колко струва а, е, на институцията, а, е, която ръководите, устройването на едно лице на работа? А, каква е ефективността? Доволни ли сте от нея? И тъй като имате е, дългогодишен богат опит, можете ли да кажете какви са причините е, хората да не се справят сами при търсенето на работа и да не могат сами да намерят е, свободно работно място? Е, благодаря. Е, е, нека сега да чуем докладчика, господин Бах. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря е, на всички, които говориха, на експертите. Е, много така, унисонни бяха изказванията на е, експертите, макар че имаше известни различия. Първият ми въпрос отнася до практиките, до очиракуването. Има един пилотен проект на комисията. Имате ли вече някакви резултати от него? В какъв етап е? Каква фаза е този проект? Освен това, как ще се постигне баланса между отделните държави членки? на Европейския съюз. Господин Хайтен съсегна този въпрос. Не е ли крайно време вече да се създадат насоки за да а, се решат, а, ако щете дори и от техническа гледна точка, всички тези проблеми, свързани с социалното осигуряване, защото по отношение на социално-осигурителните системи има огромни различия. А хората, особено в граничните а, региони, непрекъснато а, всъщност минават а, от едната страна в другата, работят в едната, живеят в другата. Това са пограничните работници. Да. може би господин Аркенс и господин Племер ще отговарят на въпросите, но ако и някой друг от експертите смята, че е имал пряко към него зададен въпрос, моля. Господин Харкинс, имате думата. Да, Дай ми го на, датския, е, на холандския, ако искаш, защото ми е много приятен. А? Да, е, много въпроси бяха зададени. Що се отнася до взаимодействието между публичните и частните е, служби, трябва да кажа, че е изключително важно да работим на една единна основа. Не знае дали във всички държави членки има, така да се каже, оптимално взаимоотношение и взаимодействие между публичните и частните е, служби. Аз не бих могъл да говоря за дори и за цяла Белгия, но мога да говоря за Фландрия и за е, нашата е, фламандската е, служба, е, ФТАБ. Е, ние се опитваме да обобщим информацията, с която разполагаме е, за пазара на труда и е, Естествено, в този случай, за да имаме един е, по-глобален поглед върху пазара на труда, използваме информацията от частните служби, с които си партнираме. Нашите услуги в повечето случаи са дигитализирани. Нашата банка данни с е, свободните работни места е може би най-посещаваната е, е, банка данни е, с публичен характер. Е, вие знаете, че е, в крайна сметка е, търсещите обикновено така търсят. Те влизат, сядат пред компютъра и търсят източници от които могат да намерят информация за свободни места, така че нашата банка им предлага надежна информация, очевидно. Опитваме се е, да е, изпълняваме е, задълженията си. Задачите ни са свързани както с управлението на публичната служба, така и с поддържането на контактите с частните служби. Що се отнася до това дали сме в състояние наистина да обходим колкото е възможно повече свободни работни места и да ги включим като информация. Трябва да кажа, че през последните години полагаме много усилия в това отношение, но при всички положения всички вакантни места, за които сме информирани, биват публикувани на портала. А това, че портала не работи е, оптимално, че не е, е така, особено удобен за потребителите, това е вече известно на комисията, знае се и ние се надяваме, че с общи усилия с Европейската комисия ще можем да решим този проблем. Така че е, в бъдеще ще можем да решим и, е, може би, до известна степен поне проблема за несъответствието в бройките на търсещи и устроени е, е, е, работещи. ЕСКО е ключовата дума, там още се работи. Много от въпросите, свързани с този регламент, всъщност се опират до изпълнението. Изпълнението трябва да бъде абсолютно точно, стриктно. Има много части от е, задълженията на една публична служба по заедостта, включително и на Националното бюро, което изпълнява координационни е, функции, е, които на всяка цена би трябвало да се осъществяват в крайна сметка от всички публични служби по заедостта във всички държави. Ако така се работи, наистина ще има успех. Като публична служба е, ние смятаме, че най-важното за нас е търсещият работа да намери работа. Е, и ние е, в ЕДАБ полагаме усилия, за да му помогнем на човека, независимо от това дали от нашия регион или от съседния когато намерим подходящо за неговата квалификация, квалификация работно място, е, му помагаме. Е, ФДАП е, е много известна служба в Фландрия, включително и с услугите, които предлага за търсене на работа извън границите на Белгия. Затова може би няма проблеми е, сред населението, е, когато се нуждаят от подобна услуга, хората се обръщат първо към банката данни на ВДАП. Ние е, сме постигнали една максимална степен на интеграция между търсенето на работа в рамките на региона, на държавата и международното измерение. Поглеждам още е, в листовете си, защото е, не ми се иска да пропусна някой въпрос. Причината е, за това взаимодействие между публични и частни служби дискусията всъщност това бе основният момент като че ли и не само в тази дискусия. Е, мога да ви уверя, че е, на базата на нашата практика, че ние нямаме абсолютно никакви проблеми. Естествено, е, важно е да се намери някакъв компромис, тъй като първоначално интересите и така ориентацията е по-различна но междувременно ние имаме една определена система, една определена структура е, частните е, служби е, ако бъдат членове на ЮРЕС, вече ще се почувстват по-силни, но може да се работи, уверявам ви, може да се взаимодейства много добре с тях по начина по който ние го правим, обменяме информация за състоянието на пазара на труда, за работните места е, и е, по този начин обединяваме в крайна сметка и информацията, е, и познанията, и квалификацията на различни участници на пазара на труда. Възможно е и да съм пропуснал някои от въпросите, но можете да задавате и допълнителни въпроси. Има допълнителен. Допълнителен въпрос от господин Мартан. Аз искам само да се присъединя към казаното от някои от колегите за ролята, която вие предвиждате за социалните партньори. В някои а, платформи, в някои от а, организациите на Юрес съществува това. Аз а, участвах в един семинар миналата година, бях поканен от синдикатите и е, там се говореше за това колко са намалени средствата, колко са по-малки бюджетите и противно на това, което тък му говорихме за мястото на младите и е, безработицата сред младеж, младежта и как трябва да се ползват максимално средства и усилия, за да се стимулира, да се помогне на е, младите, мисля, че точно за обратното ставаше въпрос. Там е, преди малко имаше един млад колега, който говореше за 553 милиона, но мисля, че Юрес трябва да е нещо много по-голямо от това и социалните партньори играят е, изключително важна роля. Малките и средни предприятия, които са много важни за економиката и е, въпроса какво а, какво да очакваме утре. Това е въпросът, който си задават синдикатите. Благодаря. Господин Харкин, можете ли да отговорите накратко на този въпрос? Я, данкевел. Благодаря ви. Разходите. Ние в е, ВДАП работим съвместно с е, синдикатите и с на практика няма как е, да покрием <laughs> от друг източник разходите. Но може би моят колега ще може да ви каже нещо повече за спецификата на отделните региони. Но ние се опитваме, както ви казвам, на основата на Юрес да работим с нашите партньори колкото е възможно по-ефективно. Благодаря, ще се опитам да бъда колкото се може по-кратка, затова ще се изкажа на френски. Първо нещо, след това ще се върна на, на казаното за ролята на, на на мрежата, основната и роля. Но първо, е, сътрудничеството между държавния и частния сектор за етостта и е, кар, разтварянето или прекратяването на монопола на, на държавата. Е, този въпрос е засегнат още преди няколко години в решение, в конвенция практически на МОД и значи ние, ние сме съгласни, впрочем нямаме и избор, доколкото са на лице критерии, е, които се зачитат. Е, е, има го правилника на мрежата с цялото ми уважение към организацията, която представлява тук господина, не бива да крием, че частните бюра по заетостта извършват нарушения, да държат се по, по е, на нереден начин. В някои държави членки, от друга страна, имат традиция на сътрудничество между частни и държавния сектор в заетостта. Е, и е, значи, трябва да се, да се регламентират нещата и разбира се, в рамките на тази уредба трябва да присъстват и социалните партньори, т.е. синдикатите. Е, така, например, е, в един граничен район е, по границата с, между Испания и Франция имаше известни неблагополучия с включването на организация на, на, на социалните партньори, която не се ползваше с добро име. Е, значи, не могат нещата да бъдат оставени е, без уредба. По отношение на, на предлагането на работа, вероятно, да, имаме обем Хикс, и този обем не фигурира целият в базата данни. Но трябва да бъдем честни и да си признаем, че някои държави членки не играят по правилата, които не желаят фактически да включат в европейската мрежа своите услуги с своята информация, които противодействат на мобилността, макар и тя да е напълно редовна, опасяват се от изтичане на мозъци и така нататък вече 20 години координирам дейността ни в мрежата и колегите това и казват. Такъв, такъв е проблема. Не става въпрос за отношенията с държавната иерархия, е, която казва стига толкова. Е, ще стимулираме мобилността, когато ни е необходим. Нали? Това трябва да се има предвид за да действаме осведомено и а, на второ място наистина проследяването на, на предлагането на работни места по цяла една поредица причини, свързани с дейността на, на държавния сектор. Това проследяване не е в достатъчна степен осигурено. Ам... Комисията много сериозно гледа на този въпрос. Край на краща тя трябва да се отчете пред парламента, значи трябва да има информация. И, значи, какъв ще бъде контролът? Ако постъпят а, повече работни места в а, мрежата, ще може да се осигури съответният контрол. Сега, ако ми позволите, да се върна на другия съществен въпрос, е, актуален въпрос по-настоящен, предвид последиците от економическата криза и а, е, отхвърлянето на, на, на кандидати в погр... за работа в е, пограничните райони, връщането на, на хората обратно през граница. Има го, има го този аспект. И къде са двата милиона, искам да знам, двата милиона души, които са тръгнали да, да търсят работа в чужбина. Има го това отхвърляне, има, има го експулсиране, е, в това число от Белгия и от Великобритания. И ние много внимателно следим е, развитието на обстановката. И въпросът е чрез коя мрежа, е, чрез кои служби по заетостта ще се реши този въпрос? Ние естествено чрез ЕОРЕС и пунктовете на ЕОРЕС в граничните райони. И дори когато границата е между няколко страни, повече от две, е, нещата наистина могат да се усложнят допълнително. Е, уверявам ви, Е, че е, ние съзнаваме проблемите и търсим е, тяхното решаване, просто нещата трябва да се вдигнат на европейско равнище. Значи, проекторегламентът. Извинете, госпожо, казва председател, като остават ни само две минути езиков превод и още една точка от дневния ред. Принудена съм да ви прекъсна. Въпросът е много важен, но ние ще се върнем на е, ЕОРЕС. Няма да вземем каквото и да било решение тук, без да сме изслушали всички. Много чухме днес тук а, е, е, и определено ще държим връзка с вас. Трябва определено да пристъпим към последната точка от дневния ред. Съвсем скоро ще е, ни лишат от симултанен превод. Thank you very much for all your contributions. Uh, and then we'll... Благодаря за всички изказвания и така преминаваме в последната, към последната точка в дневния ни ред Европейска инвестиционна банка, годишен доклад за 2013. Бих предложила колкото може по-малко от вас да се изкажат за по една минута и а, преводачите да останат докато приключим. Само един въпрос за реда. Не можем ли да отложим тази точка от дневния ред за следващото заседание? Председателката не, не можем да отложим, трябва да вземем решение. Господин Лопес, една минута. Parece ser que. Please We must have order. We Please, Mr. Lopez. Господин Лопес. Съвсем накратко ще се постарая да обясня основните пет елемента в измененията. Смятам, че можем да постигнем съгласие няколко важни елемента. На първо място Европейската инвестиционна банка не трябва да е толкова консервативна в своите инвестиции. Би следвало и обществената и частната сфера да се включват. Това е за което, което търси нашата комисия. Също така екологичните и социални анализи трябва да се извършат, за да има качество в тази област, трябва да има по-демократично управление в банката, нещо, към което да се стремим. Трябва също така да се концентрира стратегията в посока на качествената заетост, намаляване на безработицата, да няма дългосрочна безработица, особено за хората с увреждания. Това са ролите, които трябва да играе Европейската инвестиционна банка, ЕИБ и смятам, че трябва да се подчертая колко е важна ролята за подпомагане на инвестициите в енергетиката, в а, цифровия пазар, а, енергийния пазар, човешкия капитал, всичко, по което работи ЕИБ в последните няколко години. Госпожо Харкин, имате думата 30 секунди от мен. На първо място ще кажа, че чакам с нетърпение доброто сътрудничество с господин Каза. Обедена съм, че това ще се случи. Измененията, които аз предложих, са във връзка с мидкапс, финансови е, решения, разгледах другите изменения, смятам, че можем да намерим добри компромиси с, с малките и средни предприятия. Видях и други е, смислени предложения, така че съм доволна от сега, че ще постигнем добро решение, добро съгласие. Господин Ролан. И от мен съвсем бързо. Извинявайте, господин Каза, че не съм успял да изпратя моите изменения, но исках да благодаря на колегите за 60-те изменения, които са направени на становището. Смятам, че голяма част могат да бъдат подкрепени, по-конкретно тези, които добавят важна информация от статистическа гледна точка, и които говорят за повече подкрепа за малките и средни предприятия и тези, които говорят за създаването на заетост, по-малко регламентиране и повече мониторинг на Европейската инвестиционна банка. Но пък господин каза, няма да може да подкрепи а, е, на друга група а, изменения, които а, отиват твърде далеч и противоречат на а, а, организационния статут на банката. За всичко останало господин Каза ще обсъди а, всичко като предложение с докладчиците в Сянка в следващите няколко дни. Äh, Нямаме кой знае колко време. Това е важен доклад. Виждам, че измененията, които не са малко на брой, се движат в правилната посока, но трябва да се обърне повече внимание на малките и средни предприятия, финансовите условия, които са необходими за тях, за да извършват ефективен износ от а, срещите с докладчиците в Цянка. Ще стане ясно какво ще решим по точка 10. Видяхме и миналата седмица Страсбург. След като Жан Клод Юнкер говори с Хойер ръководител на Европейската инвестиционна банка. Видяхме колко много възможности могат да пристъкат от това, но е нужна по-голяма прозрачност. Е Б трябва да върви напред в този процес на комуникации, тъй като става въпрос за много важен механизъм за ефективност на постигане на резултатите. Но всичко това, което казах е в посока на изменение 10. Много е важно то. И за да продължа още малко, важните неща според нас трябва да се обърнем към съвета и към, и към комисията за ролята, която ЕБА ще играе в плана на Юнкер а, смятам, че по един или друг начин а, наистина парламента трябва да участва в демократичния контрол на ЕИБ и на трето място без да се възпира дейността на инвестиционната банка, а, дейността, която е спешна, все пак трябва да има а, един много сериозен екологичен и социален анализ на това, което се прави от тяхна страна. Това са трите елемента, които според нас трябва да се включат. Благодаря, господин Касандецки. Имаме ли полски? Надявам се, че да.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 Имаме, е, необходимо е да направим всичко възможно, така че в бъдеще банката е, да предлага финансови инструменти, които са на висотата на, на потребностите и очакванията на всички е, е, държави е, с недостатъчно развит капиталов и кредитен пазар. Понеже най-вече малките и средни предприятия от тези държави са поставени в неизгодно положение. И те се нуждаят от специфични инструменти, е, за финансиране, за да просъществуват, е, да е, провеждат стопанската си дейност. И в тази връзка ми се ще... Не, доклада да тръгне малко в тази посока. Благодаря. Благодаря. Беше дълъг ден. Е, нямахме възможност да, да съобразим така добре времето. Аз нямах представа, че Еоре ще отнеме толкова много от времето ни днес. Но така ден, че благодаря на всички ви за участието. Графика по тази точка приемане в нашата комисия 21-22 януари. Това ще бъдат първите ни заседания е, до година. Това значи, това беше последното ни е, заседание за оставащите няколко е, седмици. Благодаря ви, благодаря че посветихте толкова много време днес, така че да довършим всичко, което трябваше да се довърши днес. Благодаря. И разбира се, председателката любезно благодаря на преводачите. Благодарим лека вечер.